Добро утро, дами и господа. Много се извинявам за голямото закъснение в началото на заседанието, но имах друга среща преди това, така че се извинявам и започваме веднага по същество. Точките в дневния ред за а, двата дни на заседание на ИТРЕ са разделени на четири части. А, първата точка е приемане на дневния ред. Дневния ред е включен в досиетата, в папките на депутатите. Има ли забележки? Не виждам. И последната точка е свързана с разни. Втора точка съобщения на председателя. Искам да припомня на всички депутати, че са поканени на по едно питие по повод коледа след самото заседание към 6.30 пред заседателната зала днес. Не утре. Днес. Защото утре имаме заседание също, но питието за коледа ще е днес, тази вечер. Ще имаме присъствие и от комисари, настоящи и бивши които са работили много тясно с нашата парламентарна комисия, така че ще можете да се срещнете и с някои стари приятели. Нека да кажа, че точка 12 искам да ви информирам, че утре 4 декември след обяд точки 12 и 13 ще си разменят местата. Точка 12 планиране на Международната енергийна харта за 2015 година, изложение на генералния секретар на енергийната харта, доктор Урбан Рушняк, ще мине след точка 13 размяна на мнения по доклад по собствена инициатива на тема Възможности за зелен растеж на малки и средни предприятия. Това са малки промени в утрешната сесия след обяд. Точка трета – одобряване на протокола от заседанията 1-2 септември, 24-25 септември, 5 6 ноември. Всички тези протоколи от тези заседания са пред вас на масите. Ако няма други коментари, протоколите се считат за прияти. Или може би да дам време до края на сутрешното заседание до 12.30, ако имате някакви забележки по протоколите, моля да ме уведомите. Четвърта точка. Сега вече започва публичното изслушване на тема подкрепа за иновативни новосъздадени предприятия и малки и средни предприятия. Ние в Европейския съюз си мечтаем за растеж на такива предприятия. Вече десетилетия имаме такава мечта и едва сега започваме да мислим да работим по-усърдно по всички тези въпроси. Искам да приветствам ораторите. Искам да им благодаря от името на комисията ИТРЕ за това, че приеха да участват в това изслушване. Смятам, че това ще е или би могло да бъде страхотно начало на сериозната ни работа по стартиращи иновативни предприятия в Европейския съюз. Ние знаем какво е голямото значение на малките и средни предприятия за европейската економика и за економиката на държавите членки. Те имат все повече и повече голяма роля в конкурентоспособността, в растежа, в създаването на работни места ролята на малките и средни предприятия при изваждането на Европейския съюз от кризата е доста очевидна. И също така и наша е ролята, и то голяма на нашата комисия, и тре при приемането на Косме до 2, и Хоризонт 2020 година. И настояваме всички дейности, в които е участвала комисията ИТРЕ, да имат акцент, силен акцент върху малки и средни предприятия. Например, инструмента за малки и средни предприятия в хоризонта 2020 не бива да забравяме и акта за малкия бизнес. Не е лесно за малките и средни предприятия да имат достъп до капитал и да стартират дейността си, да стартират стопанската си дейност и от тази гледна точка програмата Косме за конкурентно способност на малки и средни предприятия е много важна. Също така зелените възможности за малки и средни предприятия предприятие е темата на наш доклад по собствена инициатива с докладчик господин Дебакер, нашия колега, много важен. И сега приключвам със своите забележки, що се отнася до организацията на самото изслушване. Искам да ви информирам, колеги и уважаеми оратори, че за изслушването са отделени 3 часа и 15 минути ще имаме това време за изслушването. То е разделено на три части, като всяка част е последвана от възможност за въпроси и отговори. Сега искам да ви помоля да се ограничавате в изказванията си до максимум две минути. Сега започвам с самото изслушване. Искам да дам думата по част първа малките и средни предприятия като движеща сила на Европа, на шофьорското място. Това е първата част на нашето изслушване. Давам думата на първия оратор, госпожа Йоана Дрейк. Йоана или Джоана? Джоана. На моя роден език е Йоана, също много хубаво звучи думата госпожа Джоана Дрейк, директор и заместник специален пратеник за малки и средни предприятия, генерална дирекция предприятия, малки и средни предприятия и предприемачество. Тя ще има 10 минути да направи презентация. Благодаря ви, господин Бузек. Добро утро на почитаемите депутати, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност. Господин Бузек вече каза, че комисията винаги е считала малките и средни предприятия като приоритет за засилване на економиката и също така създават работни места. Ще разкажа статистиката, вие сте запознати с нея, само да ви покажа защо цифрите не ни позволя да направим друго, освен да поставим в стратегията малки и средни предприятия. 99 от всички 100 фирми са малки и средни предприятия, 92 са микропредприятия, две на всеки трима служители работят в малки и средни предприятия и 58 цента от всяко евро добавена стойност идва от малките и средни предприятия. Но има едно голямо но. В повечето държави членки малки и средни предприятия продължават да работят в много трудна економическа среда. Виждат се някакви наченки на възстановяване, но те са частични. И все още това не позволява а, тези предприятия да тръгнат по стабилна траектория. Макар, че добавената стойност на малки и средни предприятия си остава на нивата от преди кризата, те наемат все по-малко служители, отколкото преди кризата. Комисията, разбира се, че е предприяла действия да подкрепя конкурентоспособността и растежа на европейските предприятия. Господин Бузек споменавам акта за малкия бизнес, прият 2008 година и ревизиран 2011 година. Това е един много важен и относим политически инструмент, но ние трябва да продължим да работим а, в рамките на тези 10 принципа, които са постановени в акта за малкия бизнес. Трябва да продължим да създаваме оптимална бизнес среда и да мислим първо за малките, да спазваме този принцип, както в Европейския съюз, така и в държавите членки. Основното послание е да продължаваме да го правим в предстоящите работни програми. Мисля, че трябва да ви дам малко информация за основните постижения и за основните трудности, пред които сме изправени. Нека да започнем с достъпа до финансиране и иновациите. Тук трябва да започна с една голяма благодарност към Европейския парламент. Защо? Защото вие бяхте движещата сила зад преработването, зад промяната в парадигмата, която виждаме. Ние се опитваме да постигнем още по-добри резултати при подкрепането на малки и средни предприятия, които иновират в рамките на хоризонт 2020 година. Както знаете, въведохме нов инструмент, наречен инструмент за малки и средни предприятия с а, около 3 милиарда евро подкрепа за а, иновативни бизнес идеи като се започва отдолу нагоре. Имаме много окоръжаващи резултати и това е доказателство, че върви в правилната посока. Нека да ви дам някаква представа за тези първи резултати. След първия кръг на оценки и подбор на предложения, с удоволствие ви обявявам, че около 70% от малките и средни предприятия, които получават подкрепа, са за първ път бенефициери на европейските програми за иновации и а, изследвания подновяването на нашия подход помогна да се достигне до нови кандидати. Също така трябва да се отбележи, че над една трета от подкрепените предприятия са млади компании, между 3 и 5 години съществуват и а, ние ги наричаме стабилизирали се стартирали компании с амбициозни а, планове за растеж и те търсят а, а, някакъв лос, някаква помощ за този растеж. И се радваме, че ние сме а, се намесили в правилния момент, за да може тези предприятия да потръгнат. Разбира се, трябва да продължим активно да насърчаваме инструмента за малки и средни предприятия, а, като тази цел трябва да се разбира навсякъде от всички и най-инновативните предприемачи и предприятия да бъдат а, привлечени към а, този инструмент. Програмата Косме има бюджет 1,4 милиарда евро за финансови инструменти, като целта е да се подпомогнат до 330 хиляди европейски малки и средни предприятия. Вероятно ще надвишим а, тази бройка. Ние да, надминахме тази бройка с предишната програма СИП, т.е. надминахме 300 хиляди. И сега ще продължим още и по СИП, тъй като има средства по тази предишна програма, които трябва да се изразходят, но се стремим поне е, до 330 хиляди европейски предприятия да достигнем с Косме. Е, планираме да мобилизираме 21 милиарда евро е, дългово финансиране и над 3 милиарда евро рисков капитал трябва да ви спомена, че най-голямата новост в тази връзка е възприемането на инвестиционния план от комисията на стойност 315 милиарда евро, обявен от председателя Юнкер, като основната част от този план е да се създаде нов Европейски фонд за стратегическо инвестиране или тъй наречения EFSI. Целта е да се финансират стратегически проекти в Европейския съюз в инфраструктурната сфера, като широколентов интернет, енергетика, транспорт, образование, изследвания, иновация, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Това ще даде възможност а, малките и средни предприятия да допринесат за реалната економика, като една четвърт от а, фонда FC ще отиде за а, рисково финансиране на малки и средни предприятия и компании с а, средна капитализация, което ще доведе до инвестиции на стойност около 75 милиарда евро, като а, ще има и а, ефект на, на ливарич. И това ще даде възможност за прилагане на дейностите на малките средни предприятия, ще се премахнат бариерите до достъпа до капитал и ще има допълнителни гаранции за секюритизация на заемите на малки и средни предприятия. Това е ефективен начин да се стартира създаването на работни места и растежа. Какво да кажем за индустриалната промишлената политика и кластерите? Трябва да поддържаме и да подкрепяме една силна и укрепена индустриална основа, за да може да се възвърне тежестта на индустрията в БВП, да тя да стане тази тежест пак 20%, сега е 15% и това бе посочено като важен елемент от председателя Юнкер. Много се радвам, че държавите членки одобриха основните насоки в индустриалната политика, предложена от Комисията на Европейския съвет през март. Разбира се, се подчертава в тази политика и важността на клъстерите, така че да се даде възможност на групи малки и средни предприятия да развиват потенциал. С този потенциал трябва да се изследва по-нататък. Комисията планира през 2016 година да предложи нова европейска клъстерна стратегия за растеж, която има за цел да улесни новаторството между секторите и сред малките и средни предприятия, между регионите, с цел да се насърчи растежа. Много малки и средни предприятия се оплакват, че все още има голяма тежест върху тях, искат тя да се намали. Създаването на правилната регулаторна, регулаторна среда в този смисъл е ключово важна. Какво имам предвид под правилна среда, е, такава, която е по-балансирана, която има предвид задълженията и нуждите на фирмите. Както видяхме, повечето от тях са микропредприятия или средни предприятия, за да може те да понесат на плещите си тежеста от регулаторната среда среда. Също така трябва да подобрим климата за предприемачеството. Това също е ключово за растежа и работните места в Европа. Заместник председателя Тимерманс каза пред Европейския парламент на 24 ноември, че трябва да насърчаваме регулации, които премахат препятствията пред растежа, които смаляват регулаторните разходи и дават възможности за процъфтяване и растеж, така че да имаме устойчивост в социален и екологичен смисъл. Започваме обаче от една доста солидна основа. Малките и средни предприятия са включени в европейската програма Refit така че да стане регулаторната рамка ясна, проста, стабилна и предсказуема. Но трябва да направим следващата крачка, така че нашите усилия да доведат до реални ползи за предприемачите. Например, да се осигури, че е възможно една компания да бъде създадена и да стартира в рамките на 3 дни с максимален разход 100 евро във всички държави членки. Това не е достатъчно обаче. Една компания може да стартира онлайн много лесно. Обаче какво да кажем за необходимите лицензи, разрешителни за работа? Това все още остава един голям проблем за компаниите, голямо препятствие и тези разрешителни отнемат много време да бъдат издадени. А, ние предлагаме този проблем да се а, е, реши, като се направи един срок от един месец за издаването на тези лицензии. Също така трябва да се прилага тест за малки и средни предприятия или еквивалентна система и това да стане задължителна система във всички държави членки. Като казвам задължителна, това не означава да съществува само на хартия, а сериозно и съзнателно да се прилага такава система, да се разглежда от самото начало какъв би могъл да бъде ефекта на новата регулация върху малките и средни предприятия. Също така трябва да вземем предвид тези, които банкротират, как да им се даде втори шанс. Едно от основните предизвикателства да се стигне до такъв момент е да се ограничи времето за освобождаване от отговорност до максимум 3 години за онези, които са банкротирали. Достъпа до пазари. Наистина ние живеем в най-големия пазар на света и за малките и средни предприятия това е нещо като площадка за действие и тя трябва да е освободена от всякакви препятствия. Ние сме свършили което, това, което можем чрез Европейската мрежа за предприятия Enterprise Europe, като тази мрежа дава информация на малките и средни предприятия, които нямат време да ровят постоянно в интернет, да четат всички документи, така че тази мрежа им предоставя а, съответната информация чрез бизнес услуги. А, ние Партнираме с бизнес партньори в 54 държави с цел предоставяне на такива услуги и информация. Трябва да направим така, че бизнес възможностите да се мултиплицират и да са на разположение за малките и средни предприятия. Това е друго нещо, което е направила Европейската мрежа износителките малки и средни предприятия са по-конкурентно способни, защото са, са по-скоро по-продуктивни, по-инновативни и също така имат нужда от а, компетентни експерти, така че при тях се изисква и по-голям брой такива компетентни специалисти. От 1 януари ще създаде Генерална дирекция Растеж, DigiGrow, която ще има за цел да създава синергии между единия пазар и политиките за предприятията. Тази нова Генерална дирекция е всъщност мечтата на всеки мъж и жена, т.е. да се срещнат възможностите с тези, които ги търсят, така че пазарът и предприятията, двата двигателя да се срещнат. Мисля, че това е нещо, което спешно се нуждае Европа и за това ние трябва да намерим правилните синергии, за да може това да стане по места. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, Европейския съюз трябва да продължи да води силна политика, за да гарантира, че марките и средни предприятия в Европейския съюз продължават да са водещата сила за растеж и ам, заетост, т.е. да осигурим, че те правят това, за което са създадени, именно да създават работни места. Също така, а, ние ревизираме малкия, а, а, акта за малкия бизнес така че да имаме реални резултати и то да бъде синхронизиран с програмата на комисията, като основните действащи лица ще са малките и средни предприятия. Искам да ви припомня, просто като информация, че публичната консултация по новия акт за малкия бизнес ще приключи в, на 15 декември и се надяваме в първата половина на 2015 година да представим окончателния вариант. Разбира се, вие винаги сте ни оказвали подкрепа, но разчитаме на продължаващата ви ви подкрепа и по-нататък, за да може новия акт за малкия бизнес да продължи да е ефективен и ефикасен инструмент, който да е, постави малките и средни предприятия на шофьорското място, така че да има повече растеж и просперитет. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо, за много ясната реч по тази много важна тема. Следващия ни оратор е госпожа Патриция Калън дали сега да не видим как стоят нещата при самите малки и средни предприятия, защото вие представлявате Асоциацията на малките фирми в Ирландия. Така че ще видим гледната точка на много различни малки и средни предприятия от вашата страна и евентуално и от други държави, тъй като вие имате и много контакти с други сдружения, асоциации. Заповядайте, имате думата. Good morning, everybody. Um... Добър ден на всички, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на Брайан Кроули, евродепутата, който ме свърза с комисията, за да участвам в днешното заседание. За мен е добра възможност да споделя опита на нашите членове в Ирландия, а и с целия Европейски съюз. От гледна точка на моята презентация тази сутрин искам да ви дам информация за малките предприятия в Ирландия и какво е положението в този сектор. След това ще ви представя какво правят нашите членове, кое е важно за тях днес, за да оцелеят по време на кризата, кое е важно от гледна точка на растежа и на последно място, какво може да направи Европарламента, за да ги подкрепи в усилията им да създават заетост и растеж. Относно моята организация, ние съществуваме в Ирландия в международен план. Имаме около 8500 члена. Предоставяме консултантски услуги, как да се ръководи дейността на малките и средни предприятия, това включва спазване на законодателството. Създали сме и мрежа за взаимна работа между нашите членове и предоставяме представителство по важни въпроси. Относно Ирландия, дефиницията за малко предприятие, предприятие с персонал по-малко от 50 души, когато говорим в Европа и в Ирландия за малки и средни предприятия, имам предвид тези под 250 служители, но ние казваме в Ирландия. Разбира се, нашите предприятия са по-различно тези в Европа, защото те са много по-малки. Но, както каза Джоана, не е така. в всяка една страна е едно и също дълго горе Самонетите и тези, които не имат още един, двама, трима повечето работни места са в такива много малки предприятия, повечето от които работят в, на вътрешния пазар и не изнасят. Понякога те са разочаровани от идеята, че целият акцент се поставя върху иновациите, стартиращи фирми с висок потенциал и износителите. Нуждаем се от баланс в дискусията и в помощта. Нуждаем се от предприятия във всеки стопански отрасъл на економиката. И да, трябва да осигурим растеж и износ. Това би било фантастично. Но и те сами по себе си вършат същна работа, като назначават един, двама, 10, 20 души. Това не трябва да го забравяме. Относно настроенията в момента, както каза Джоана, хората имат чувство за стабилност и очакват на растеж. Особено, що се отнася до статистиката, тя все още не е много добра. Около 50% от членовете смятат, че тяхната ден в момента е добра или много добра. При все това има сериозно подобрение спрямо положението от преди 12 месеца. Определено сме свидетели на голяма промяна в разчетите в Ирландия. Сега мисля, че можем да постигнем 3,4% растеж годишно през следващите няколко години, което не е лошо при условие, че току-що излязохме от програмата на тройката за възстановяване. Не успяхме да убедим правителството. Се радвам, че и сега самия Европейски съюз се дава сметка, че финансовата дисциплина е важна, но ако човек може да излезе чрез растеж от економическите затруднения, това е най-добрата възвръщаемост. Ето защо се нуждаем от среда, която насърчава бизнеса. Бизнеса създава заетост. Бизнеса и заетостта носят приходи за хазната, които могат да се използват за социалния сектор. Ние се нуждаем от този затворен кръг, който е много ползотворен. Това е основното послание, на което трябва да акцентираме. Трябва да инвестираме и да получаваме възвръщаемост. Относно полуките от кризата, те въжат за всички предприятия в Европа. Повечето бизнесмени не мислят за случващото се тук, нито случващото се в националните парламенти. Те си гледат бизнеса и искат да могат да направят това, с много малка намеса на държавата, която да е положителна и да им помага да решават проблемите си. Но те не гледат на целия пъзел на връзката с а, изпълнителната власт. Така че, що се отнася от своя бизнес, те са поели нещата в свой контрол, бързо се адаптират чрез взимането на тежки решения, например съкръщение, намаляване на заплати, възстановяване на основните услуги за клиентите. Много важен елемент е контролирането на разходите. Има сериозен подем на конкретно способността в Ирландия и в целия Европейски съюз. Трябва да се намалят костите, които проистичат от изпълнителната власт. Търговските найеми са сфера, в която правителството трябва да предприеме мерки. Разходите за здраве и социално осигуряване трябва да излизат извън контрол, защото това се отразява върху бизнеса. Финансирането е и все още е основният проблем пред малките предприятия в Европа. Макар и всички нови финансови инструменти да са добре дошли, Особено финансирането по програмата Козме е голямо постижение за парламента. При все това, малките предприятия в Ирландия и Европа са разочаровани, че основният механизъм е чрез съществуващите финансови посредници. Ако имате проблем с банката, Независимо от къде тя събира своя капитал чрез Косми или от Европейската инвестиционна банка или други източник на финансиране, ви среща с едно и също лице, когато влезете в банката. Това лице взима решението дали да ви подкрепи или не. Ние не сме убедени, че нивото на квалификация на служителите в банките познанията им с сложностите на модерния бизнес са достатъчно, на достатъчно високо ниво, за да подпомагат на предприятията. Те винаги търсят гаранции, обезпечения, искат да избегнат риска. Това е проблем, който изисква много по-дейни мерки. Вместо е B да чака Европ ирландските институ... финансови институции да търсят финансиране, те трябва да предприемат дейна роля, да намери финансови посредници, за да пусне парите на пазара. Макар и да сме направили много нови неща, за които ще се на които ще се спра по-късно, това си е основният проблем. Оценката на риска в банката. Ние поставяме акцент върху максимизирането на човешките ресурси в контекста на разговорите за малкия, акта за малкия бизнес в Европа, ние трябва да приоритизираме учението, обучението и развитието на всички управленски кадри. Повечето малки предприятия фалират през първите 5 години. Процента може да се веде до минимум чрез необходимото обучение. При все това финансирането на обучението акцентира само върху работещите. Обучаваме ги за работни места, които може да не съществуват. По-хубаво е да инвестираме същата сума, ако не и повече, в обучение на управленски кадри, хора, които работят. Проблем трябва да се постави по-голям акцент върху това. Що се отнася до кризата, ясно е, че в изгодна позиция са тези, които са смели и изличат по-добри ползи на пазара. Основната дума е новаторство. Хората свързват с високи технологии и тем подобни. Независимо какво е предприятието, хотел, ресторант, то може да подобри дейността си чрез подобряване на процеса, на човешкия капитал и обслужването на клиентите. Тези области също трябва да получават подкрепа. В Ирландия имаме една схема, при която всяко предприятие, независимо дали изляз, из... изнася или не, може да получи помощ, за да стимулира дейността си. Това са мерки, които са определено добре дошли. Що се отнася до приоритетите Попитахме предприятията кой от тези пет фактора допринася най-много за растежа. Интересното е, че долу горе всичките имат еднаква тежест. Независимо от 11% безработица, имаме недостиг на квалификация на лица с математическо и научно образование. Нуждаем се и от работници в здравната област. По същия начин, на второ място, хората се притесняват от перспективите за растеж в Европейския съюз. Хубаво е, че в Ирландия търгуваме много с САЩ и Обединеното кралство, но що се отнася до Европейския съюз, искаме да видим по-стабилни темпове на растеж. И в национален план се нуждаем от една благоприятна данъчна среда за бизнеса. Относно инвестициите, програмите, в които искаме повече инвестиции, са развитие на търговската марка, маркетинга, развитие на човешките ресурси и персонала. Относно приоритетите ни, те са сходни с предприятията от други държави членки. Ние разгледахме националния пазар и се питахме как може да подмогнем търсенето в национален план, националния бизнес, създаването на заетост. Как можем да поставим малкия бизнес в основата на политическите решения. Трябва да се мисли първо за малките, когато се извършва нормотворческа дейност. Трябва да се увеличи достъпа до финансите, да се намалят разходите по дейността. Обществените поръчки са основен въпрос за нас. Във Франция, в Германия има много добри механизми за стимулиране на бизнеса. Обаче, когато следваме буквата на закона, много големите играчи искаме правилата да са равни за всички или да се променят, така че и малкият бизнес да може да се включва в този процес. Относно трудовото законодателство, много от него идва от Европа. Ако искате да насърчавате заедостта, трябва да се заде, да направите така, че на дружествата да е по-лесно да, заем, да наемат хора на работа. Независимо дали се няма едно лице или хиляда, трябва да се спазят 40 закона, което не е справедливо. Какво може да се направи, за да помогне Европейския съюз? започне да мисля наистина за малките. Вместо да се говори в наобщ план за малки и средни предприятия, да се говори за малките. Те се нуждаят от много по-различни мерки от средните предприятия. Именно от, от, на тях се дължи заетостта и много от нещата, които каза Джоана. Основното е да се намали бюрокрацията, да се нарече достъп до пазара, да се насърчава предприемаческия дух – с удоволствие, че участвам в дискусията с вас и се надявам, че са били интересни нещата, които споделих от името на нашите членове. Благодаря ви, госпожо. Възможности за зелен растеж за малки и средния бизнес е следващия доклад. Ще помоля господин Дема Пакер да вземе думата нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата, двете ораторки преди мен за ангажимента, с който те говорят за своята ам, работа. Бих започнал с това, че споделям в голяма степен разочарованието на последната ни ораторка за разликата в различните а, данъчни и финансови системи. Нали още е единен пазар, а пък а, всичко това затруднява изключително много малките и средни предприятия. А, всъщност държава, държавите членки носят голяма част от тази а, отговорност, но и ние имаме роля. Конкретни въпроси и към двете ви. Знаем, че особено в областта на околната среда, на европейско равнище има много а, регламенти а, и правила. Опитали сме се да ги подготвим така, че да са максимално поносими за а, предприятията, но все пак целим определени неща на европейско равнище. Говорим за по-интелигентно, за по-добро законодателство. Дори имаме и комисар, който отговаря за това да се намали бюрокрацията. Но с а, законодателството и нормативната рамка, която съществува днес, какво мислите? Има ли смисъл на това да бъдат извинени от всички тези условия малките и средни предприятия? Могат ли малките и средни предприятия да не спазват част от тези правила и въпреки това да бъдат конкурентни не само националния, но международния пазар? колегата Рубик, който е докладчик в сянка в това отношение и също така радетел за малките и средни предприятия. Има думата. Благодаря много. Благодаря за това, че предприехте тази инициатива с нашето изслушване. Наистина смятам, че е хубаво Европа да мисли за производството на продукти и услуги, които в крайна сметка могат да намерят своя пазар. И смятам, че за това е необходима съответната инфраструктура. Изграждаме вътрешния пазар в областта на цифровите услуги, енергийния пазар и говорим и за стратегия за вътрешния пазар. Всичко това е обект на нашата концентрация, освен преминаването на границите и създаването на съответната инфраструктура за това отношение. Мисля, че Модела за публично-частно партньорство трябва да е в сърцевината на един а, такъв подход и такава стратегия. На второ място, при а, предприятията трябва приходите да са повече от разходите. Уж се подразбира, но а, след 5 години обучение по економика крайна сметка трябва да има възможност да се привлекат някакви рискови капитали. Веднъж с рисковите капитали имат предприятията достъп и до заеми и една добра ликвидност, която да изградят. Но това е проблем, защото такава ликвидност ще има единствено, ако продуктите и услугите могат да се осъществят на, да се продават на пазара. А когато говорим за по-малките и средни а, предприятия, 80% от данъците обаче идват от малките и средни предприятия в Европа, а международните компании плащат само 4% от тези а, данъци. Така че тук има нещо, което не е както трябва, едно разминаване и ние а, трябва да направим така, че малките да плащат нещо подобно на това, което плащат големите. Единствено тогава те ще могат да растат и да се развиват. Това е идеята на новата генерална дирекция Растеж. Така че да изграждаме възможностите за рисков капитал и с този рисков капитал да имаме известен лост за предоставяне на нужното финансиране по заемни пътища. Това е и една от целите на база от 3. И така да се появят тези компании, тези шампиони на нашия пазар. които да получат и международно признание и видимост. Така че малките и средните предприятия могат да растат, могат да се включат в световната конкуренция. И имаме тези условия, има преговорите с СТО. Надяваме се, че наистина с тези мерки за улесняване на търговията и двустранни търговски споразумения да постигнем всичко това. Те са много важни за малките и средни предприятия, като се развиват и се опитват да постигнат успех на международния пазар. И на последно място искам да кажа, че Франция е, е, е определила 10 е, зони, освободени от данъци. През първата година няма данъци в тях, така че по този начин може да се натрупа рисков капитал. Какво смятате за този, тази идея? Пита господин Рубик. Янош Левандовски е следващия ни оратор. Две години се отговаряше той за всички пари по Хоризонт 2000, много средства за малките и средни предприятия и Косме и така нататък. Благодаря за тези ентусиазирани а, презентации, които направихте, но каквото и да кажем в един политически коректен тон, а, в крайна сметка ситуацията за малките средни предприятия в Европа не е много добра. Особено в източна Европа то, те зависят почти изцяло от собствено финансиране. И ако трябва да бъда съвсем директен, а, поемането на риск в младото поколение в източна Европа се проявява а, всъщност а, като емиграция. Много са скромни финансовите средства на европейско а, ниво. А, какво имаме? Регулаторна рамка. Иска ми се да повдигна въпроса за два елемента. А, липсващата връзка в нашия континент тези институции, които ги няма при нас за рисков капитал, може би си струва да има законодателство, което да стимулира това. И на второ място културния момент, приемането на неуспеха като част от бизнес стратегията и бизнес съдбата на едно предприятие. Вие като представители на МСП П. как виждате евентуално превръщането на неуспеха от някакъв драматичен провал в нещо, което е етап естествен от развитието. Господин Герик от една област с много малки и средни предприятия. Господин председател, малките и средни предприятия трябва да се разделят на два вида – тези в производството и тези в услугите. Тези в услугите по-лесно се а, установяват, но е по-трудно в производствената част. Всичко е по-скъпо, технологиите са по-трудни, но мисля, че това разграничаване е много важно. Днес света произвежда Всички искат да произвеждат и да, прода, да продават. И като че ли пазарът вече е пренаситен. Как да се справят едни малки и средни предприятия в един такъв пренаситен пазар? Ако имате малки производители, които зависят от големи мрежи, това е нещо, което може да се развие. Но сами по себе си те са слаби. Козме и други такива програми са много добри, защото те подкрепят малките. Но средата, интелектуалната и юридическа среда също има своята роля. Въпросът свързан с интелектуалната собственост. Става важен тук. Ако трябва да кажа за полските малки и средни предприятия, патентът на Европейския съюз, прият от 25 държави, затруднява всъщност работата на малките и средни предприятия, защото ако искате да инвестирате, вие не знаете дали не трябва да дали няма да се наложи да нарушите или без да искате да нарушите някаква интелектуална собственост. На следващо място са търговията и ноу-хау. Отново се опитваме да създадем монопол тук. Колкото повече монополи има, толкова по-трудно е за малките и средни предприятия да Това е изключително важно за малките и средни предприятия, защото те се нуждаят от една а, среда, дори и на местно равнище, която да подпомага създаването на нова промишленост на местно равнище. Самите иновации, нововведения, те намират своето място на пазара – но трябва наистина да видим и регионално, развитие на регионално равнище. Моля ви само по две минути, колеги, казва председателят. Нашият докладчик в сянка от Огнената левица, господин Ландсторф, всъщност ще бъде е, заменен от е, колегата Сликиотис. Да, Лансдорф, колегата Лансдорф го няма, така че ще взема неговото място. Искам да благодаря на двете дами от нашето изслушване за много интересните презентации, които направиха. Наистина, ние сме съгласни, че малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика. Ето защо трябва да ги подкрепяме и да насочваме политиката а, спрямо тях. Въпросът ми е, комисията предвижда ли конкретни мерки за подкрепа на МСП в държавите, които а, са а, страдали най-вече от економическата криза, криза, говоря за южните държави, където се прилага политика на бюджетни ограничения и където всеки дневно малки и средни предприятия затварят врати. И така а, много хора а, се озовават на улицата без работа. И също така как определяте мястото на а, международните, големите а, а, мултинационални компании в това отношение. Аз съм съгласен с госпожа Калан, че а, не трябва да се действа така, все едно мултинационалните са много по-важни, отколкото малките и средни предприятия, защото те пък имат много повече достъп до финансиране. Също така 75% бяха споменати като принос на Европейския съюз. От 2012 обсъждаме различни обществени помощи и трябва да знаем, а, докато Европейския а, съюз участва в това финансиране, няма как да се излезне от а, тази криза. А, давам на следващата ораторка, госпожа Грифин. И, Джоана, вие говорихте за стратегията за кластър и растеж. Как можем да сме сигурни, че а, Пулките от описаното от Патрисия всъщност ще влезне в тази стратегия. Патрисия каза, основната част от растежа е в микро а, предприятията и а, все пак трябва да ги групираме по различни категории, защото те имат различни нужди. Как можем да направим така, че обучението, уменията да отговарят именно на нуждите на микробизнеса? Има известни нововведения, които се а, въвеждат. А, именно в клъстерите, така че микропредприятията да могат да се подкрепят взаимно в микрофинансирането. Също така, въпрос структурните фондове, полките от тях, Джоана, дали ги вземате предвид Колегите в Престън, Ливерпул и Манчестър имат а, много интересен опит и полуки именно в клъстърните стратегии, най-вече за творческите индустрии. Напълно съм съгласна с колегата Адам за интелектуалната собственост и правата за интелектуална собственост, колко е важен този проблем за творческата индустрия. И накрая, ако ми позволите, как всичко това се вписва в по-широката политика, промишлена и най-общо, поне в Обединеното кралство, според мен, господин председател, все още има една огромна разлика както по отношение на половете, така и по отношение на различните етнически младсинства. Какво правим, за да може нашата политика да способства за равенство между всички? Благодаря. Благодаря, казва председателят. Следва господин Кале. Може би една различна гледна точка а, от малката свята на малкия бизнес в Ирландия. Благодаря на Джоана и Патрисия за а, представянията. Според мен беше интересно как се допълваха те, защото от една страна видяхме европейската перспектива, от друга страна перспективата на място за предприятията. Един проблем, за който говори Патриция. Какво всъщност визираме, когато казваме МСП? В Ирландия по-малко от 50 души. Но мисля, че трябва да категоризираме по-ясно, да разграничим видовете малки, средни, големи, средни, малки и микро. Не можем просто да класифицираме в един голям куп 90% от предприятията и да боравим с тях. Джоана също говори за това, че Козме е добре насочена програма. Патриция пък спомена, че посредниците в банките не винаги са добре подготвени. Но има ли достатъчно в Ирландия в момента за да се преодолее бюрокрацията, която съществува за малките средни предприятия? И накрая, вие говорихте за уменията. Как можем да се справим с този въпрос? Дали се справяме така, че хората, които искат да работят в малките и средни предприятия, да имат умения за, да свършат работа? Е, накрая също имаше нещо положително в е, изказването и аз се радвам да го чуя. Благодаря много. Следващия оратор е господин Борели. Благодаря, господин председател. Не е лесно да си представим политика за малките и средни предприятия или за Европейския единен пазар, ако не разгледаме въпроса за фискалния натиск в различните държави членки. Някои държави в Европейския съюз действително използват своята политика за да привлекат предприятия от други държави в Европейския съюз. И Ирландия често е приемала в миналото това като своя политика. Не смятат ли нашите ораторки, че е важно Европейския съюз да разглежда по-сериозно фискалните въпроси в държавите членки и също така да разгледа и тази част от европейската политика? Благодаря много, госпожа Сандер. Да, господин председател, един коментар от мен и един въпрос. На първо място поздравления за усилията, които са направени и доброто намерение, но, за съжаление, както добре знаете, на място, на полето тези добри намерения не се превръщат задължително в добри резултати за МСП. Много е трудна борбата на МСП, за да намерят добра информация, правилната информация, често интернет, страници и така нататък, които често са само на английски. След това борба за добрия адресат, за точния адресат за техните нужди, било то търговската палата или изобщо този посредник, който осъществява програмата, после да се съберат документите. Никога не е лесно да се окомплектова всичко, което е нужно като документи. И също така условия, които често са много скъпи и много сложни за достъп за МСП. Така че първи ми коментар много е трудно, всичко остава много сложно, въпреки добрите намерения. След това въпросът ми. Въпрос за госпожа Дрейк. Вие говорихте за възобновяване на МСП, някакво ниво. А, мисля, че в рамките на Хоризонт 2020 а, за това колко повече се появяват в рамките на тази програма. И така, въпросът ми е, тези, които вече са подкрепени като МСП, имат ли възможност да кандидатстват отново, правят ли го или вече не се надяват на успех, след като първия им опит е бил толкова а, труден. Благодаря много. Колегата Машка има думата. Ďakujem, пан председа. Бол съм в Írsku tesne pred когато аз бях в Ирландия точно преди кризата, тогава бях докладчик в, по европейския бюджет и видях как се спука балона с недвижимите имоти. Ние знаехме, че този балон ще се пукне в някакъв момент, но се радвам да видя, че Ирландия се възстанови толкова бързо и да видя толкова положително отношение от вашите фирми. Това винаги е важен фактор. Съгласен съм с колегата Рубик, който посочва, че е важно един а, бизнес трябва да бъде на плюс в края на годината и също да има съответния паричен поток на съответното ниво. Но това не винаги означава, че няма да банкротираш преди няколко месеца парламента и съвета решиха, че компаниите трябва да си плащат а, фактурите в срок до 30 дни, а в здравеопазването до 60 дни. Това не винаги е възможно. Искам да ви попитам каква е дисциплината в Ирландия по разплащане по фактурите. Само 20% от фирмите имат необходимите им финансови ресурси. Искам да благодаря и на двете дами за а, презентациите. Госпожа Дрейк, представител за малките и средни предприятия, има много важна работа в момента и всички знаем колко са важни малките и средни предприятия. 99% от сектора в Европа са МСП. В частния сектор и над 80% от данъчното бреме се понася от малките и средни предприятия. Така че смятам, че акцента на нашата политика не може да бъде твърде не може да не бъде поставен върху тези предприятия. Вие казахте, че тези компании трябва хем да просперират, хем да правят пари и да не изпадат в дефицит. Трябва да помислим за намаляване на бюрокрацията. Това беше споменато днес и мерките, които трябва да се направят. Имаше препоръки към всяка държава членка, как да намали бюрокрацията. Мисля, че трябва да се придържаме към това и да продължим да правим предложения как да се намалява допълнително тази бюрокрация. Мога да, например, препратя към търговските пречки. Това е една от мерките за премахване на бюрокрацията. И, както господин Канан каза, финансирането, достъпа до него е ключово за малките и средни предприятия, достъпа до Косме, достъпа до Хоризонт 2020 година, тези неща трябва да се насърчават. Имам една молба към вас, нещо, което спомена и господин а, Рубик. Една добра практика по отношение на данъчното облагане е да се включи в Франция, ако това се докаже, че работи, да се включи като препоръка и за другите държави членки. Другото нещо е формирането на клъстери от малки и средни предприятия. В Австрия имаме добър опит на такива клъстери. Може би това може да се превърне в една добра практика за малките и средни предприятия за преодоляване на бюрокрацията. Благодаря ви, господин Мартел. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя всичко това, което ние правим за ролята на МСП в Европа. Въпрос от моя страна. Чух някои неща, които, честно казвам, ме притесняват, защото ако а, намалим законодателството, наколим разходите, намалим изискваните и така нататък, не мисля, че това е една добра идея за Европа. Това е а, е, много добра идея, за да увеличим тези, които са екстремисти като брой. Вие говорихте за финансирането на микро и малките предприятия, но все пак трябва да си припомним и ролята на банките. Каква е ролята на банките в Европа и в тази криза? Е, и каква роля изиграха те и кога и всъщност така и не са отговорили на нуждите на, от финансиране на малките е, е, предприятия и всъщност голяма част от тях фалираха заради това. На следващо място е, ролята на донорите които могат да финансират фактически такива малки и средни предприятия. И един колега току-що го спомена, но има предприятия, които са големи които могат да си позволят много по-разсрочено да плащат, именно защото има такива големи договори. И смятаме, че тяхната роля такава, е, такова на действие трябва да се осъди, защото те също допринасят за изпадането в несъстоятелност на други малки и средни предприятия. Също така за клъстерите, а, вие цитирахте, да, това изглежда като добра идея, а, сътрудничеството между микропредприятията, трябва добрите европейски практики да се стимулират в Северна Италия, аз посих преди няколко години. Там също се стимули, стимулира именно такова едно сътрудничество, защото винаги сме по-силни заедно. А, и вие говорихте също така за образованието, обучението на управители, менеджери, а, но често малките и средни предприятия са а, тези, които нямат достъп до тази информация. Благодаря. Thank you very much. And as a... Благодаря ви и последния оратор, господин Марагал и след неговия въпрос ще ви помоля да отговорите. Добър ден. Съвсем накратко, господин председател, много благодаря за изложените гледни точки. Искам да ви разкажа накратко какво се случва в Испания и Каталуния, където имаме много специфична структура на предприемачите. Тя отговаря на това, частично на това, което бе казано, но от друга страна има разлики по отношение на данъчния натиск върху държавите членки. Има три неща, по които бих казал, че ситуацията е по-сложна. Достъпа до кредити, до финансиране, разходите за енергия и устойчивостта. Виждам разлика между нас и централно европейските държави, като разликата е двойна в отрицателния смисъл на думата. Така че Очевидно въпроса за хармонизация в Европа е интересен. Има въпрос свързан и с отговорността. Тя е и регионална, и местна, и национална, но има доста място за действия от страна на Европейския съюз. В Каталуния големината на този сектор оправдава малките компании, говоря, не средните, само малките, съществува въпроса за концентрацията и за събирането заедно на тези компании, така че да са по-големи като размер. Мисля, че трябва да инвестираме в професионалното образование, обвързването му с образователните центрове и реалността. Каква е действителността при работа на тези МСП-та на място? Има липса на комуникация, на информация, тъй като са много разпръснати малките и средни предприятия и са малки по размер. МСП имат нужда от достъп до такава информация, ако искат уменията, с които разполагат, да са актуални. Мисля, че се движим в правилната посока в Европа, но според мен трябва да гарантираме, че обръщаме достатъчно внимание на по-малките компании, а не само на големите, в инвестиционния план трябва да помислим за ролята на местните и областни администрации, които трябва да имат по-голяма роля и да подпомагат развитието на европейските механизми. Благодаря на колегите. Искам да добавя, че госпожа Джоана Дрейк е от Малта, учила е в Малта и също в колежа в Брюш и също е била е, председател на Европейското представителство в Малта, така че тя има поглед върху е, малките и средни предприятия не само от гледна точка на Малта, но от гледна точка на Европейската комисия, тъй като има голям опит. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на уважаемите депутати за въпросите и оживения интерес към малките и средни предприятия. ще отговоря на основните въпроси, които бяха зададени. На първо място искам да започна с критиката, която доста оправдана, критиката идва, идваща от Патриция по отношение на финансовите инструменти и начина по който те са организирани през финансовите институции, през банките, които се явяват посредници Тоест, може би това не са посредниците, които активно търсят малките и средни предприятия, нуждаещи се от това подпомагане. Трябва да кажа, че ние насърчаваме в рамките на покана към банките да кандидатстват в Европейския инвестиционен фонд, за да се превърнат самите те в а, тези, които вършат тази работа директно с малките и средни предприятия по места. Ние от Европейската комисия работим с а, новото поколение мрежа Europe Enterprise. През януари 2015 година ще стартираме активно да насъчаваме капацитета на финансови съветници Мрежата Enterprise Europe е, е партньорство между Европейската комисия, посредниците, банки, така нататък, малки и средни предприятия, всички, които са в тази общност, така че да се дадат съответните съвети, да се снабдят малките и средни предприятия с уменията, да си представят а, предложенията пред банките. Това обаче не е само по себе си гаранция, че банките ще направят справедлива оценка на риска на предлаганите им проекти проекти от страна на малките и средни предприятия, които пък от своя страна не могат да си позволят обикновените пакети, които се предлагат нормално в банките. Финансовите инструменти имат за цел да дадат такова предимство. Искам да се възползвам от тази възможност да кажа, че нашето предизвикателство ще бъде да бъдем по-ангажирани и да си предоставим на самите себе си обучение и умения и също така такива умения да бъдат преподадени на банковите служители, така че те да правят по-справедлива оценка на малките и средни предприятия. По а, въпроса за тежестта от страна на регулацията, например, а, законодателството в областта на околната среда. Между другото, самите малки и средни предприятия не искат да бъдат освобождавани от задължения в каквато и да било връзка вече се прилага теста за малко и средно предприятие. Комисията полага максимални усилия, не само да помага чрез генералния секретар и така нататък, и другите е, служби, които не са толкова съсредоточени върху МСП, колкото ние, но така, че от самото начало те да мислят какъв би бил действителния ефект е, на новата регулация върху малките и средни предприятия. Знаете, Наскоро бе направено преразглеждане на а, указанията за оценка на въздействието. На 27 ноември това стана съвсем наскоро по отношение на ролята на теста за МСП и така нататък. Идеята бе да се засили сериозността на оценката на въздействието и прилагането на тази оценка на въздействието да бъде по-стабилно. Принципа да се мисли първо за малките и, и в комбинация с сериозните указания, как да се прилага този принцип, чрез програмата REFIT да се осигурява, че а, регулацията да съответства на реалността в днешния свят, така че това да бъде преосмислено с оглед на реалните нужди и целите, които се преследват. Мисля, че това трябва да е насоката напред, вместо да се освобождават компаниите от изискванията в законодателството. По отношение на зелените възможности искам да посоча зеления план за действие, който беше изготвен, изготвен тази година, 2014 целта на този план е да се снабдят малките и средни предприятия по-добре с умения е, да разпознават възможностите за ефективно използване на ресурсите, да виждат възможности в зелените пазари. Има няколко действия, които осъществяваме с заинтересованите страни в контекста на зелените пазари, така че малките и средни предприятия да изграждат съответните си действия в съответствие с, с тези възможности. Например, обсерваторията за ефективно използване на ресурси помага на малките и средни предприятия да осъзнаят доколко са ефективни при ползването на ресурсите и да набележат мерки как да станат още по-ефективни в ползването на тези ресурси и в навлизането на зелените пазари. По отношение на рисковия капитал, искам да посоча, самия инструмент Козме. Наистина рисковия капитал до голяма степен липсва за малките и средни предприятия, за съжаление. Така че в консултациите по новия акт за малкия бизнес предлагаме да се изгради на ново рисков капитал и възможности за рисков капитал за малките и средни предприятия в Европа. Капиталовите инструменти по СИПА сега и по КОСМЕ и съм доволна да кажа, че дават добра възможност, макар и парите да са ограничени, но ефекта на лоста по СИП беше феноменален. 21 милиарда евро бяха набрани, като отношението на Ливариджа беше 1 към 30 евро, което беше огромно като постижение, като ефект. Надяваме се с Козме да направим това. Правилата за ликвидност да станат по-подходящи за инвеститорите и също така да се направи съюз на капиталовите пазари, така че да се диверсифицират източниците на финансиране за Козме. И наистина съм съгласна, че това а, трябва да заслужи особено внимание по новия акт за малкия бизнес и в консултациите търсим обратна информация по този въпрос. До момента имаме огромно количество отзиви, но се надяваме да получим още. 70 до 80% от това, което правим с акта за малкия бизнес е подкрепяно от 180 респонденти, които са се включили до момента в консултациите. Какво правим за южноевропейските държави? дали правим нещо специално за тях. Има инициатива за малките и средни предприятия. Самата тя е обект на тест и има покана към държавите членки да използват част от структурните фондове в тази инициатива, заедно с инструментите, парите идващи от финансовите инструменти, за да инвестират в стратегически инициативи за малки и средни предприятия. Надяваме се да се възползват все повече и повече от тази възможност. Фонда, предложен от Юнкер FC, също върви в тази посока и най- а, голямо участие в СИПИ в а, инструмента за малки и средни предприятия от Хоризонт 2020 идва от а, южните държави, от Италия, от Испания. Неко, нека да не забравяме, че фонда ЕФСИ също насърчава държавите членки да участват, да инвестират в малките и средни предприятия чрез този фонд и това също ще бъде поето като инициатива от Пакта за растеж и стабилност. Това, което комисията планира за 2016 година по отношение на клъстерната стратегия е тази стратегия да се насочи към отключване на потенциала в новопоявяващи се индустрии, като например чрез нови а, вериги на стойността или чрез инвестиране в нови индустрии като това ще става между региони и между граници. Силата на клъстерите е, че винаги има нововъведение, иновация, която се потиква и от малки, и от средни, и от големи компании, които работят заедно. Имаше и един въпрос, свързан с квалификациите, уменията. Това е също аспект, включен в новия акт за малкия бизнес. По отношение на комуникацията, ние не може да се преструваме, че а, държим тясна връзка с 23-те милиона малки и средни предприятия. Зависим до голяма степен от сътрудничеството на местните организации на малки и средни предприятия организации, асоциации, с които работим близо. Разбира се, имаме и консултантските услуги на мрежата Europe Enterprise. Тези клонове на тази мрежа създават на местно равнище инерция за развитието на малки и средни предприятия, заедно с нашата подкрепа. Благодаря. Госпожа Патриша Калън е завършила Ирландски университет, била е в Ирландски колеж, работила е с ирландски институции. Патриша е носител на наградата Бизнес дама на годината за 2007 година и носителка на някои други награди. До голяма степен работи с ирландското правителство от името на сдружението, което представлява. И също така в, много е активна в комисията по малък и среден бизнес и бизнес възможности. Благодаря. Аз също като Джоана ще групирам въпросите по теми. Сега първо ще започна с производството и концепцията за кластерите. Като много други държави, ние сме се а, ориентирали а, много повече към услугите, а трябва да поставим фокус и върху производството. Нека да посоча, че всичко това се ръководи от самия бизнес. Нашата организация е част от IBEC, което е организация, представляваща всички бизнеси. Това са хора, които са в производството, в промишлеността и се събират заедно да обсъждат най-добрите практики и след това съобщават на правителствените комисии какво биха желали да видят. Така че ние изразяваме гласа си, изразяваме идеята си пред правителството. Късметли сме, че сме малка държава и а, можем да се концентрираме по някои региони в кластери и да кажем а, а, информационните технологии са на едно място, фар фармацевтиката на друго място и така нататък. И по този начин кластерите са улеснени и могат да се развиват. Също така въпроса за интелектуалната собственост стои, но е подходено по много творчески начин. Основно казано е много добра идея мултинационалните компании и така нататък да произвеждат нововведения и те да бъдат разпространявани. Това е един модел, който споделяме и той се ръководи от индустрията, но по отношение на финансирането на безвъзмезните финанси и така нататък, в нашата страна има държавна агенция, която разпределя средствата от Козме, така че бизнеса никога не разбира, че всъщност е еди кое си идва от Козме, друго идва от друго място. Има много средства, които се предоставят а, на производствата в сравнение с средствата, които се предоставят на сектора на услугите, а, предвид това, че да се започне производство е много по-скъпо, отколкото да се стартират услуги. Следващия въпрос беше свързан с тежестта на регулацията. Имаше една работна среща с участие на хора от Великобритания, от ОИСР а, и така нататък. И посланието на тази среща беше, че докато не стане нещото наистина а, задължително, са задължителни санкции и така нататък, правителствата пеят в синхрон с тази идея, но а, законодателството за оценка на риска е приемливо, защото ние приемаме да има регулация, това улесня... но то трябва да е лесно за спазване от бизнеса. Ако нещо ми е лесно да го направя, аз ще го направя. Ако трябва да попълня нещо, което има смисъл, ще го направя. Но ам, бизнеса е онзи, който усеща най-тежко, когато нещо се добави или се премахне. Ако говорим за трудовото законодателство, например за работното време, ако погледнем в Ирландия, това законодателство е прието преди да започне да се ползва електронната поща и тогава компаниите трябвало да попълват формуляр всяка седмица колко работни часове е положил всеки работник. И това е било задължително, за да спазят закона. Така че имало е и по-лесен начин, без да се нарушават правата на работещите, но улеснявайки бизнеса да спази и самото изискване. По отношение на закъснелите плащания и така нататък по фактури, Джоана спомена семинара преди две седмици в Ирландия. Е 62 дни срока за плащане, но лобираме, лобираме още от началото на кризата пред правителството, да си, правителството да се разплаща на време, така че да даде пример за бизнеса. Например, 15 дни. Банките също се ангажираха с 15 дни като срок. Така че това може да бъде направено, ако има ангажираност, ако има дадено обещание, нещата могат да станат. Дали да е 30 дни, дали да е повече или по-малко дни имаше такава дискусия. Има договори, в които се разписват по-дълги срокове за плащане, но в Ирландия сме наложили задължително 30 дни, защото ние сме много малка економика в рамките на Европейския съюз. Но ако целият Европейски съюз каже задължително 30 дни, дали е, света ще го приеме. Многонационалните компании ще променят ли поведението си заради едно такова задължение? Хвърлям тези въпроси на маста, защото а, е, от една страна на държавно равнище може да е по-лесно, но на равнище Европейски съюз това може да е по-трудно за налагане. Трябва да се мисли по други начини за решаване на въпроса. Трябва да се видят добрите практики, например приемане на кодекси за поведение, промяна на културата и така нататък. Но нещо, което трябва да се заде нещо, което е целенасочено, може да се измери и да се приложи. По отношение на квалификациите, това също трябва да се води, да, да се поеме водещата роля от бизнеса, а не от правителството. По отношение на финансовите механизми има механизъм за обучение от страна на самите индустрии. Те се събират помежду си, събират средства, част от тях идват от Европейския съюз и тези средства се ползват за обучение на работещите и процент от парите се заделят за обучение на незаетите, на безработните. Но това трябва да бъде съобразено, обучението трябва да бъде съобразено с нуждите на бизнеса. Трябва да се я каже ясно на собствениците на менеджерите, че има неща, които не знаят. Те не знаят какво не знаят и трябва да отделят а, малко време да поработят върху бизнеса си, а не вътре в бизнеса си. По отношение на провала на неуспеха, ние а, променихме законодателството си а, по отношение на годините, в които човек може да стои банкротирал. Има мерки за програми за даване на втори шанс. Но концепцията, че провала е всъщност шанс да се получиш, в Ирландия културата е така, че ние се наслаждаваме на провала на останалите, да кажем, онези, които са минавали през съдебен процес на ликвидация и така нататък. Репутацията им е срината, хората помнят дълго време, че този се е провалил, така че има такъв проблем за решаване за да бъде Европа конкурентно способна, трябва да се приеме, че провала е част от бизнеса. До момента този въпрос не е получил достатъчно внимание. По отношение на предприемачеството между малцинствата, ние имаме целенасочени програми за жените или за определени етноси. Има доста държави поели подобни инициативи и когато е имало 200 хиляди неирландци, които търсят работа, т.е. чужденци, които създават някакъв риск за нас, ние се мъчим да им намерим възможност в първоначалните етапи да, те искат нещо специфично, имат нужда от нещо специфично, независимо дали става въпрос за полова разлика или за етническа група. Тези хора често идвайки в държавата, искат да се смесят останалите, не искат да бъдат разглеждани като различни, но трябва да има програми и те да бъдат финансирани, така че те да спомагат за различни групи, те да започнат а, свой бизнес, като тук нямам предвид само различните полови етноси, но и за младите хора. По отношение на комуникацията, много е трудно да се комуникира с малките компании, така че не ви завиждам за задачата, която сте си поставили, но малките компании имат нужда от правилната информация. Аз, например, кликнах върху вебсайта на Козме и една хубава географска карта натиснах върху моята държава, за да видя да има ли информация. Нещата не сработиха, не можах да отворя това, което исках. И накрая да данъчната политика. В Ирландия се говори много какво се прави, но в други държави също има разлика между корпоративното облагане за многонационалните компании за малките компании. По отношение на иновациите също така нещата стоят различно. От гледна точка на малката компания, според нас, няма достатъчно подкрепа от страна на правителството при признаване на предприемачеството, например при капиталовите печалби дали става въпрос за производство или за сграда, данъчното бреме е едно и също. В Европа е 10% и при нас е 10%, но трябва да има а, предвид, да имаме предвид тази разлика при оформяне на фискалната политика. Благодаря и на двете дами. Благодаря за всички забележки и за презентациите, както и за много ползотворните отговори. E. Следващия блок презентации достъп на малки и средния бизнес до финансиране, частно и публично финансиране. Искам да помоля господин Ги Гелдов да вземе думата. След като разгледахме разгледахме гледните точки за малките средни предприятия от двете части на континента, от юга и от север – сега сме в средата на Европейския съюз, Белгия. Господин Ги Гелдхоф е завършил през 1991 година бизнес колежа Соловей и Свободния университет в Брюксел. Той е работил като ръководител на екип в Under Business Consulting, в дружество McKinsey, и като бизнес консултант в Соловей. Той е генерален секретар на Асоциацията на рисковия капитал и инвестиционните фондове в Белгия до 2011 година и все още участва в тези дейности и в някои други. Искам да помоля оратора да вземе думата. На първо място искам да ви благодаря за възможността, която давате на практиците в сферата на рисковия капитал да говорят в тази зала. Според мен този капитал е и все още е дългосрочен партньор на новите, но и не само на новите стартиращи предприятия, но и на малки и средния бизнес в процеса на неговото разрастване. Много важно е да създадем малки и средни предприятия, да имаме мултиплициращ ефект, трябва да им помогнем и да изминат процеса на растеж в веригата на добавяне на стоеност. С, с инициативите на парламента и комисията рисковия капитал вече е в обсега на радарите на ръководителите, които взимат решение, което е много важно, защото рисковия капитал не може да сравнява с банките и другите финансови институции. Той взема своя собствена категория и основната му цел е да осигурява собствен капитал за дружествата. Много важно е, е рискови капитал да не се третира по същия начин като банките. Ние не инвестираме в нови финансови инструменти, в тези сложни продукти, които почти никой не разбира днес и които създават много проблеми. Не, ние инвестираме в истински дружества, технологии и хора. Това е важен елемент на рисковия капитал. Това е много важен елемент от растежа на дружествата и превръщането им в шампиони в бъдеще. Собственият капитал дава лостов ефект за събирането на други финансиране, дългово финансиране, както вече чухме, но също и по-конкретно на много форми на меко финансиране, програми на Европейския съюз, защото човек трябва да има, съответния, да има съответния капитал и капитализация, за да има достъп до тези инструменти и да оцеле. Това е много важно. И не на последно място, искам да кажа, че ние сме дългосрочни инвеститори. Ако ние инвестираме в дадено дружество за биотехнологии, дружество, което разработва молекула с голям потенциал. Ние трябва да подобрим този потенциал. Много често дружеството е спреснало няколко души и ние 6 до 8 години работим с това дружество. Ние не му обръщаме гръб, помагаме му да измине пътя към успеха. Малко статистика. Не искам да ви заливам с статистика. Мисля, че имате достъп до много данни. Тук съм извел обобщени данни. Днес в нашия сектор се инвестират в близо 20 000 дружества, включително Норвегия и Швейцария. Знам, че не са от Европейския съюз. Това е беше най-лесният начин да се компилира информацията. Всяка година ние инвестираме в 4000 дружества. Стартиращи дружества. А също и в дружества на по-късен етап от техния растеж. Тук се включват и дружества за растеж. Годишните инвестиции, които реализираме, всички стоимости тук са средни за изминалите 7 години. И независимо от финансовата криза, ние се оказваме, че сме много стабилни. И по време на кризата ние продължихме инвестициите. Броя на инвестициите в дружества не отбеляза сериозен спад от гледна точка на броя на дружествата. Това, което спадна и не е хубаво, е, че сумите, които бяха около 9-10 милиарда евро, които инвестирахме годишно, паднаха на 7 милиарда. нивото на амбицията спадна. Не всички дружества са подходящи за рисков капитал. Ние сме насочили усилията си към конкретен дял от пазара. В средата на слайда виждате, че повечето от инвестициите, които извършваме, са ИКТ, През изминалите 5-10 години все по-голям значение набират и дружествата в зелените технологии, зелената енергия. Дружествата, които работят с чест, чисти технологии, много често са част от друг сектор и не винаги попадат в статистиката. Но така или иначе това е сектор, който бележи все по-голямо значение. В 90% от дружествата средносписъчният състав на работниците на пълен работен ден е по-малко от 100. Тези дружества инвестират в по-големи дружества. Ние им помагаме да наберат още няколко стотин служители. И не на последно място, рисковия капитал ни касае само първоначалните инвестиции. Ние инвестираме по време на целия жизнен цикъл. Ако инвестираме 1 милион днес, ние се запазваме 2 милиона за последващи инвестиции. За да може дружеството да получава помощ през целия си жизнен цикъл. Няма смисъл да се създават нови дружества, малки предприятия, ако няма последващи инвестиции. Това е част от проблема, с който се сблъскваме. Рискове капитал е собствен капитал, не дълг. И той осигурява сериозен ефект на лоста за дружествата. Той помага за привличане на така наречените меки инвестиции. Дава достъп до програми в национален европейски план, до субсидии, което е много важно в сектора на иновациите. Увеличава се способността за взимане на, привле... на заем капитан. Също се привличат и чуждестранни инвеститори. Стотици дружества. Все още не сме инвестирали в 100 дружества, но дори в нашия портфейл ние привличаме инвеститори от САЩ и от Япония. Нуждаем се от местни водещи инвеститори. Това е единственият начин да се привлекат и чуждестранни инвеститори в собствен капитал. Ето защо е много важно да имаме един проспериращ сектор за рисковия капитал. Рисковия капитал, както казах, не е банка. Ние не сме просто банка. Когато отидете в банката и поискате пари, какво ще направи банката? Банката ще види само, може ли да бъде погасен кредита. Може ли да се обслужва кредита? защото ако има неизпълнение, това ще се отрази на счетоводния баланс на банка. Ще се стигне до цял един цикъл проблеми. А ние сме насочили усилията си към акционерите. Ние привличаме интересите на акционери в дружествата, в които инвестираме. Много често ние сме запознани с съответния сектор. Аз работя в сектора на ИКТ през миналите 20 години. Знаем какво е положението, проблемите, как стоят нещата. Ние имаме и достъп до големи професионални мрежи, до са инвеститори, които могат да подмагат нашите инвестиции. И не на последно място, благодарение на опита и познанията, знам, че фирмите макар не винаги го харесват, ние сме един вид свекърва на фирмите. Свекървата винаги дава добронамерени съвети, които са в интерес на дружеството. Нашия дълг е да даваме такива съвети и да помагаме на дружествата, кои да постигнат добри оперативни резултати. Ето защо е много голям проблем намаляването на средства за финансиране чрез рисков капитал. Има все по-малко наличен рисков капитал. Част от проблема сме ние. Ние не винаги сме осигурявали голяма възвръщаемост. Но регулаторните органи, нормотворците не винаги са помагали. Разбира се, вие си имате програма, искате защита на инвеститорите, искате стабилна финансова система. Това е съвсем логично. Но то нанася косвени щети. Чрез Базел 3, директивите за капиталните изисквания, платежоспособност за мифет. кой поема риска в обществото все още? Едно общество без риск, за съжаление, е утопия. Нуждаем се от хора, които да поемат риска. Свързан с собствения капитал. Това е много важно. Да, ще кажете, ние осигуряваме се повече и повече финансиране чрез други източници. Европейски инвестиционен фонд, Европейска инвестиционна банка, Европейската комисия, това са публични средства. Няма нищо лошо в това, само че това води до изкривяване на пазара. В някои страни в Европа се стига до положение, при което институции като Европейския инвестиционен фонд или БПИ в Франция, ако решат да отпуснат средства за даден фонд, те решават по кой фонд да се отпуска средства и по кои фондове да се спират средствата. В заключителната част искам да дам някои идеи. Аз не съм политик. Не претендирам да съм такъв. Не искам да ви дам храна за размисъл за това, което трябва да се направи. Трябва да улесняваме предприемачеството, интересите на младите хора трябва да бъдат взети предвид в науката и техниката, в инженерните технологии. На предприемача се гледа само на, като на печалбари, понякога дори на, като на мошенци, което не е правилно. Има и такива хора, но не трябва така да се гледа. И трябва да се преодолее тази тенденция към борба с риска. И на последно място, не оставите всичко в ръцете само на публичните инвеститори. Осигурете такава среда, в която и социалните инвеститори, банките, страхователните групи все още могат да отпускат част от своя капитал. Дори малък процент от всички пари по банковите сметки и в резервите на страхователните дружества ще осигури сериозен стимул на сектора. Плюсът е, че това е частен капитал, който според нас ще бъде отпуснат по-добре отколкото ако всичко е в ръцете на публичен орган. Благодаря, извинявам се, че отнех малко повече време. Благодаря ви за интересното изказване. Оливе Гайда е също от Белгия, съосновател и председател на Европейската мрежа за крауд финансиране, колективно финансиране. Той е работил с в сферата на рисков капитал, микрофинанси, технологии, социално предприемачество и в търговска среда и в дружество с идеална цел в Европа и в САЩ. И е бивш журналист също така. Той е възпитаник на бизнес колежа Солвей, учил е в Германия и в Великобритания, в Лондон. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, thank you very much, members, for inviting me and for giving me the Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте и че имам тази възможност да се изкажа. Голяма част от това, което беше казано, наистина е основа на нашата дискусия и а, нещо, което ми беше напара, а, ми направи впечатление за на успеха и как то е част от а, логичното развитие на бизнеса и образованието. Говорихме за Лисабонския дневен ред, а, който трябваше да направи Европа най-конкурентното място на света а, и успеха, който а, постигна в известна степен. Така че се радвам, че поне една трета от членовете на вашата комисия са днес тук, за да чуят това, което вълнува поне 50% от нашите предприятия, 60% от заедостта и 99% от предприятията в Европа. Така че, вероятно, това е и работа за вас да повишите видимостта на това, което вълнува МСП. Аз ще говоря за краудфандинга, финансирането от най-различни частни субекти. Достъпа до финансиране е на две нива капиталовите пазари и финансирането на дългове през банките. Ако искате да започнете бизнес, ако имате счетоводител, знаете, че собствени капитал е при а, активите и имате и отделно дълговете. Няма как без собствен капитал. Каза вече някои неща господин Гелдов, но нека да говорим за капиталните пазари в Европа. Имаме стоковата борса, финансовата борса в нашите традиционни пазари, където има транзакции от 50 милиона евро и така нататък. Имаме нови пазари за малки и средни предприятия и не можем да използваме старите методи на финансиране за новите малки и средни предприятия. Новата ни надежда е за рисковия капитал и знаем колко е трудно за тях да оперират. И след това другата ни надежда е бизнес ангелите. Те са много силно регламентирани или пък не им се позволява да оперират открито, инвестирайки в МСП. Но така тези две групи инвестират в нашите 10 000 малки и средни предприятия, може би всъщност около 10 000 предприятия се възползват от тях. Те инвестират около 10 милиона евро годишно в нашите малки и средни предприятия. Не може да ми кажете, че имаме 10 милиона малки и средни предприятия в Европа, които да оцелеят с такова инвестиции, е, такива инвестиции. Иначе, ако ми кажете нещо подобно, би се усъмнил в правотата ви. А, явно идват някакви други средства. Все пак а, един а, предприемач, преди да започне своята дейност, трябва да представи а, своя бизнес план и да намери финансиране. Откъде идва финансирането? Това, което наричаме Friends, Families and Fools или приятели, роднини и глупаци, които наистина поемат този риск, защото много често се залагат а, като обезпечение и домове и, и ценности на а, хората и често тези и бизнеси претърпяват на успех. Така че ни трябва един реален пазар, където има възможност за достъп до парични средства за малките и средни предприятия, не само институционализирани инвестиции, ами и с хората, които инвестират сега, а, като мен, всеки един от вас. Вие имате възможност да инвестирате в МСП, които смятате, че имат правилен подход за решаване на проблем в нашето общество, създаване на по-добра социална среда или каквото и да било. И можете да инвестирате било то 1000 евро, защото в крайна сметка много голяма част от а, нашето общество разбира риска, а, ние правим и други инвестиции и разбираме какво означава да се претърпи неуспех. И така, тук идва мястото на краудфандинга. От около 10 на години а, съществува, но вижда своето развитие тук в Европа последните 5 години. 2 милиарда евро годишно за малки и средни предприятия, но също така и за други. 2 милиарда без а, държавна подкрепа, 30-40% да речем са в другите фондове. Тук имаме един микросектор, краудфандинга, който има различни структури на доходи, предоставяне на финансиране – малки инвеститори, които не са класифицирани като бизнес ангели, не са класифицирани като институционални а, финансови организации и така имаме от една страна страната на собствения капитал и в последните 5 години повече от 30 милиона евро И защо имаме тази а, възможност? Защо хората се заемат с това? Защото има ефективност, има видимост на вземането на решенията, има много кратка а, резултатност на тези инвестиции, възползваме се от знанията на другите. Много често тези инвестиции са съпъствани от инвестици... институционални инвестиции, има платформи за провеждане на различните а, анализи, due diligence и планове за развитието и всичко това трябва да бъде обект на нашето внимание, за да може все пак да не се вземат хората за глупаци и да загубят своите средства, но все пак трябва да знаем, че това се случва. Случва се във всички сектори, в институционалния, в банковия, в политиката. Но това, което трябва да разберем е, че хората, които имат приход, които са обикновени, трябва да могат да вземат едно такова решение, за да може да има разпространение на тази възможност и по този начин да се увеличи достъпът за малките и средни предприятия. Така мобилизираме капитала, който в момента в нашите спестовни сметки. И именно това е капитал, от който имаме нужда за да инвестираме в нашите а, фирми. Ако разчитаме на различните европейски фондове и косме и такива програми, няма как а, бързо развиващите се малки и средни предприятия, които имат нужда от финансиране в първоначалния етап на своето развитие, няма как да се възползват те от а, тези възможности. Трябва да се поеме риска да се оперира като на пазар с търсене и предлагане. Трябва да се придаде известна формализация. Вече си сътрудничам с рисковия капитал, с бизнес ангелите, с банките и виждаме това като възможност да се развие това, по което ние работим, с съответната структура, с ползите с, във връзка с информацията, така че да има достъп за МСП. Мислете за малко финансиране от типа на 10 000 евро на микропредприятия. Усилията от страна на банките, за да се осъществи това. Ако ние можем да оптимизираме системата по този начин, ще има много повече средства и много по-бързо могат да се получат резултатите. За мен това е изключително важно и не смятам, че е нужно да отделяме внимание за това. Това е дискусия, която се е, развива така или иначе. Ако се сетите и за цифровото развитие, то се случва въпреки и без значение от нашето внимание. Но виждате как, какво се случва в медийния пазар, как той се по промени в резултат на цифровите технологии и сега сме във време, където финансовите услуги могат да се осъществяват с цифрови средства. И краудфандинга, това финансиране от частни лица е именно една от тези възможности. Така че моя апел е да помислите за ролята на гражданите. И ако си представите достъпа а, до финансиране, не мислете за само за рисково финансиране или само за краудфандинг. Мислете за цялостната система, в която всичко това функционира заедно, така че да има мотивация за инвеститорите, които поемат риск и се провалят, да не бъдат наказвани, а да бъдат стимулирани, когато тяхното, тяхната инвестиция е а, се увенчава с успех. Така че ако те финансират, да речем, в пет предприятия, четири от тях се провалят, поне това, което е успешно, да има някакъв смисъл. Образованието, то започва с децата, формирането на навици, какво е това предприемачество, какво е това финансиране. 40-45 души от наши, процента от нашите граждани не могат да изчисляват процентни а, стойности. Как можем да очакваме от тях да оцелеят? Ето защо финансовата култура трябва да започне финансовото обучение много рано. Работата на правителството и държавата за финансирането. Не, това, то не трябва да има водеща роля. Ако идентифицирате инвестиции, които според пазара би следвало да се инвестират, Трябва да го направите. Наистина могат средствата да се преразпределят чрез краудфандинг с това финансиране, за което ние говорим. Благодаря ви много. Председателят. Близко сме до реалността след вашите две изказвания и започваме с докладчика господин Дебекер. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата оратори, които познавам доста добре, за това, че така а, силно апелираха за поемането на риска. Днес също обмисляме за, а, обсъждаме това как а, иновативните компании да имат достъп до средата, която заслужават. Отчитам и вашия апел за частни инвестиции. Много е важно това да се обсъжда тук в Европейския парламент. Всъщност ние тук често обсъждаме какво може да се прави с обществените средства, но именно частните инвестиции са тези, които ще захранят бъдещия растеж на предприятията. Така че приветствам и двете изказвания силно. Два въпроса. Един от въпросите, пред кой, които съм изправен често, е а, следния. Често малките средни предприятия казват, нас ни финансира банковия сектор. Самите предприемачи не са наясно, не знаят какви други възможности има. Мисля, че тук също е необходима промяна на менталитета. Не е да се замени банковото финансиране, но освен него да се разгледат проекти, свързани с рисков капитал и така нататък. И имат нужда от помощ и те и ние, за да разберем каква е стоиността на собствения капитал и какви проекти биха били обект на краудфандинг. Втория момент, на който искам да се спра, е за бизнес случаите. Вие говорихте за зелените и чисти предприятия и как а, рисковия капитал има интерес към тази а, сфера. Достатъчно стабилен ли е бизнес климата в момента, да речем в биотехнологиите? Имаме доста отъпкани пътища за рисковия капитал. Това ли ще бъде и а, пътя за зелените и чисти технологии, тъй като се очаква а, много растеж там. Често при краудфандинга а, се казва, че е интересен и полезен, но това не е точно а, типа финансиране на собствен капитал. Има ли такива инициативи, които също могат, а, да речем, да бъдат в посока на зелените технологии или чистите технологии, успехи а, в това отношение, а, които а, накрая са дошли до възвръщаемост на инвестициите за първоначалните инвеститори. Благодаря. Това са моите въпроси. Благодаря за вашето изказване. Господин Рубик, докладчик в Сянка. Благодаря много. Смятам, че тези презентации показват ясно в каква посока трябва да се отправим. В бюджетната комисия аз съм направил предложение за жените бизнес ангели. А, може да си представите а, пък какво би било, ако имаме бизнес ангели в областта на краудфандинга много са важни а, примерите, образците за поддържание в едно такова новоразвиващо се средище а, и смятам, че наистина е хубаво да видим хора, които са, знаят как работи всичко това, а, могат да покажат а, как се действа и да речем, да финансират с някаква сума, но да поемат и отговорността за а, прозрачността на развитието на тази инвестиция, така че и всички около тях да видят, че става въпрос за честно а, мероприятие а, и други около тях да се ангажират трябва, разбира се, да се разгледа и как да се създаде този стимул, за който говорихте при поемането на риска. Ние не говорихме достатъчно за стимулите и мотивацията. Хората а, харчат средства в лотарията без да спечелят нищо на среща, но когато се инвестира не винаги а, се печели. Мисля, че трябва да преобърнем нещата. И държавите да кажат, вижте, ако инвестирате в нашата държава, ние ще а, допринесем и с 30% от наша страна. Дали това не може да се ползва и за плана Юнкер? Нужни са публично-частни партньорства така или иначе, но ако се концентрираме върху МСП, смятам, че бихме постигнали а, достатъчно успех. Благодаря на нашите докладчици. Много въпроси бяха повдигнати а, за предишните оратори и а, нашите дами оратори от предишния панел успяха да отговорят на тях. И сега идва ред на вас. А, извинявайте, всъщност още един желаж да зададе въпрос. Моментално получава а, думата. Благодаря много, господин председател. Мисля, че моя въпрос е в посока на вече казаното. Бих поздравил нашите лектори за чудесните представени информация, която ни предоставиха. Тук говорим за малки и средни предприятия, които имат, да речем, нов продукт или продукт, който искат да пуснат на пазара. Знаем днес, че жизненият цикъл на, паз... на продуктите намалява и ако предприятията искат да удължат този жизнен цикъл и да продължат да съществуват, трябва да въвеждат иновации, да създават, да генерират средства, парични, посредством а, настоящия а, про дукт и да мислят за следващия. Това е много сложна операция, която ние понякога наричаме смъртен валс с а, времето. Как обаче можем да направим така, че всички тези иновативни начини за набиране средства да бъдат свързани с един по-скоро обществен иновационен фонд, който да позволява на малките и средни предприятия достъп и така да имаме всички тези механизми за МСП, но и общ структурен механизъм, който подкрепя иновациите и подкрепя патентите. Как можем да направим това по най-добър начин? Това е въпросът, на който бих искал да отговорите. И така, ако може да кажете още няколко думи за публичното и частното финансиране за МСП, освен разбира се да отговорите на въпросите. Заповядайте, имате думата. Yeah, several questions. Няколко въпроса бяха повдигнати. Първо ми позволете да потвърдя няколко неща, които чух. Наистина, освен финансирането чрез банките. Има и други източници на финансиране и това трябва да е ясно за всички. Дали става въпрос за рисков капитал, бизнес ангели. Това е нещо като да инжектираш бактерия в жив организъм. Организма първо може да се поразболее но след това развива имунитет. Може така малко температура да вдигне човек, но в крайна сметка придобива имунитет и това е добре за индустрията, за хората, колегите, които предоставят капитал. По въпроса за индустрията за чисти технологии, аз не съм много голям специалист в тази сфера, но когато е, погледна тази индустрия, тя ми изглежда доста отчаяваща. В смисъл, че е много капиталоемка, трябват големи суми пари. Това е един модел, при който частните средства идват а, полезни, но трябва и публични средства да се вложат и трябва да се вземе правилен избор, правилно решение в какво точно да се инвестира, в каква технология. Не винаги обаче е много ясно как рисковия капитал и другите източници на капитал ще получат възвръщаемост за своите инвестиции. Мисля, че това ще стане ясно в бъдеще. Що се отнася до важността на даването на пример, това винаги е много важно в, на белгийско равнище, мрежата на бизнес ангелите и VCA и така нататък, гледайки съседните държави, наистина започва да се дава пример на предприемачите, с предприемачите, които са се справили, през какви трудности са преминали те, през, през какви а, мини полета са преминали, така да се накаже. Когато погледнем базата от инвеститори, а, то тук не става хора, въпрос за хора, които влагат 100 евро, а по няколко стотин хиляди евро. Това са хора, които инвестират и са инвестирали преди. Но хората, които инвестират в нас, не са винаги тези с старите пари, а искам да кажа, че това са нови притоци на средства, нови източници. Нещата са динамични. Това не са хора само, кои, които са спечели 2-3 милиона от някъде, а обикновени хора, които имат някакви разполагаеми средства, искат да ги използват ползотворно. Мисля, че има няколко примера, които комисията, парламента могат да вземат и да ги, да ги популяризират тези примери, тъй че те да станат полезни. По отношение на мотивацията и мястото на частната и на публичната сфера, мога да потвърдя, което казва Оливър и според мен е много полезно, са платформите за съинвестиране, където може да се подберат предварително проекти, които пазарът смята за жизнеспособни и тези проекти да бъдат съфинансирани с публични средства. По този начин ще имат по-голям успех тези инициативи. Не ми се иска да виждам заместване на частните пари с публични средства. Както посочи последния господин, по отношение на жизнения цикъл на продуктите, наистина компаниите преминават през един жизнен цикъл. Бизнес ангелите, ние от рисковия капитал сме много запознати с този цикъл. Ако има едни зрели компании, т.е. в зрелостта си, в един момент те ще достигнат върхов момент и след това ще започнат да спадат това се ускорява много повече от информационни и комуникационните технологии. Ние сме свидетели на а, това а, динамично развитие. То е и факт в а, науките за, за живите организми, в, а, при фармацевтиката и така нататък. Медицинските науки. Трябва а, в момента, в който компанията достигне своя пик, вместо да спада, да, да бъде създаден нов проект за нея и тя да продължи нататък. Това е тази бактерия, която инжектираме в компаниите, т.е. тя ги кара да са изнервени, да са на штрек, защото хората не обичат да излизат твърде от зоната си на комфорт, но ако можем да съберем силите си заедно, да имаме различни средства от различни източници, помагайки на компаниите да не спадат, а напротив да продължат нататък, това ще допринесе за устойчиви малки и средни предприятия. Благодаря ви и аз набързо ще отговоря на въпросите. По отношение на осъзнатостта за инвестициите в капитал, мисля, че много асоциации, EVCA и така нататък популяризират тези източници. Всяка година завършват хора от училищата, от университетите. Те не знаят какво е рисковия капитал, защото не са учили економика, да кажем, били са в инженерното училище и така нататък, така че много хора не знаят какво представляват тези източници на финансиране. Ние като напуснем средното училище, като го завършим, не знаем какво е рисковия капитал, какво е капитала, какво е а, дебит, какво е кредит и така нататък. По отношение на въпроса за краудфандинга, това е нещо труда на дарение от много източници с цел да се постигне успех на някаква инициатива, на някаква идея. Има възвръщаемост, има кампании за възвръщаемост в, материална, в материално изражение и така нататък. Генерира се някакъв продукт и съответно някакъв приход от него. Зависи и от мотивацията ви като инвеститор това не е само даване на пари, за да се популяризира някаква идея. Има и краудфандинг за капитал, т.е. има платформа. Много често това са платформи с специална цел, за специални транзакции и ако компанията се окаже успешна, ще имате възвръщаемост. Въпросът е дали компанията ще е наистина успешна. Инвеститора трябва да разбира че някой път компанията не расте толкова бързо, колкото му се иска, или пък не е успешна. Така че трябва да се внимава с инвестицията и тук се връщаме на въпроса за информираността, особено пазара на, при пазара на дребно. Много добре е, работят по отношение на проектите за възобновяеми енергийни източници е, тези инициативи за краудфандинг, така че е, това е едно решение за всеки и за общините да запълват дупки, дупки в бюджета си. Например, за общината Париж се ползва краудфандинга и се генерират приходи, но разбира се, работим по повишаването на професионалното ниво на тези услуги. Бизнес ангелите не непременно винаги са съвсем открити какво точно правят, не говорят публично какво става, но в Франция ще има конференция другия месец, така че ще присъстват там председателите на Бизнес Ангели Европа и на други организации, които да говорят заедно, да споделят. Имаме също председателя на фондовите борси и така нататък. Няма а, да има виш представител на Европейската комисия на тази конференция, но ще има все пак някакъв представител на Европейската комисия, да се създават стимули за инвестиции. Тези е, стимули са финансовата възвръщаемост. Това въжи за мотивацията и на рисковия капитал, капиталовия пазар, където участват малки инвестиции. Но не винаги всичко е свързано с финансовата възвръщаемост. И трябва да се откажем от идеята, че всяко решение се взема само поради финансови причини. Може би в някои търговски а, сектори това е вярно, но не и в а, други, където има и доста емоция жизненият цикъл на продуктите винаги е бил проблем. Аз нямам готов отговор на този въпрос. Трябва да се отиде до банката, да имаш достъп до кредитни линии и така нататък. Изисква усилия да управляваш парите. Същото е при рисковия капитал. Ако набираш пари всеки две години, трябва да отделиш доста време. Не е различно и при краудфандинга трябва да положиш усилия, трябва да структурираш кампания, трябва да изградиш мрежа и евентуално да набираш пари няколко пъти в платформите за краудфандинг и то в период на няколко години, преди да получиш добро ниво на инвестиции. Но това е възможност да набираш малки по количество средства с не голямо усилие и по този начин да финансираш новаторски продукти но а, по отношение на скоростта на набиране на големи суми, това все още не можем да повлияем. Мисля, че правителствата трябва също да поемат стъпки. В Великобритания се вижда, че Британската бизнес банка е заделила 30 милиона лири за финансиране на малки и средни предприятия чрез даване на заеми чрез краудинг и по този начин те са конкретизирали какви типове бизнеси ще финансират в дребната търговия и така нататък, така че банката е създала платформа, а вече пазара решава кои бизнеси да бъдат а, финансирани. Банката заделя средствата за инвестицията въпросите за интелектуалната собственост, не всеки бизнес ще може да а, набира средства на такава платформа за краудфандинг, защото трябва абсолютно открито да се споделя там за какво ще искаш парите и така нататък. Много хора, които ще инвестират в вас, няма да ви откраднат идеята, но има други, които следят информацията и може да ви откраднат идеята. Ако разглеждаме истинските иновации, които а, са променили живота ни радикално, тези изобретения не са защитени с интелектуална собственост. Например, хората, които са измислили колелото или хората, които са измислили писмеността, не са получили интелектуална собственост а, върху това, което са измислили, а пък ние го ползваме и до днес. Така че, може би някои неща не бива да бъдат защитени с а, е, е, интелектуална собственост. Например, а, open source а, софтуерът с отворен код трябва трябва да имаме представа, че нещата могат да се измислят и без защита с интелектуална собственост и да променят живота в обществото ни. Благодаря и на двамата. Благодаря за коментарите и забележките. И тъй като сега имам и нова отговорност да записвам заключенията от срещата с нощи на 28-те комисаря и председателите на парламентарните комисии, тъй като бях съпредседател на тази среща. Искам да помоля нашия първи заместник председател на парламентарната комисия, госпожа Патрисия Тоя, да поеме моето място и да води третата част от изслушването. Bene, continuiamo, continuiamo questa interessante... Отлично. Можем да продължим с изслушването. Започваме третата част от него. Според мен тя е изключително важна. Чухме до момента много финансова информация, но сега ще говорим за а, отключване на потенциала на малките и средни предприятия, като се използват и новаторски подходи. Ще се опитаме да намерим нови пътища за отключване на потенциала на МСП и а, те да допринесат към економиката на Европа. Първият оратор е Жу... Жуао Васконселос, който е изпълнителен директор на стартап Лисабон. Имате 10 минути за изказване. Thank you, uh, Uh, uh, thank you for... Добър ден, благодаря ви за поканата. Стартап Лисабон е частна организация с идеална цел. Целта е да осигурява подкрепа на стартиращите предприятия в град Лисабон. Съществуваме от 3 години. Ние имаме, изпълняваме ролята на инкубатор. Осигуряваме и подкрепа. Имаме три сгради в Лисабон. Работим ежедневно. Осигуряваме и достъп до рекламни средства за инвестиции. Ние принципно не разработваме знания и наука. Ние превръщаме ноу-хау и познания в продукт или услуга. Основната ни мисия е да набираме средства и да идентифицираме клиенти за стартиращи предприятия в научно-технологичния сектор. Започнахме през 2012 година и от тогава насам сме получили около 3000 заявления от цял, цял свят. Работим с дружество от 28 държави. Избрали сме кластери, които да получават подкрепа и да осигуряват помощ на около 120 предприятия. Работим ежедневно с около 70 предприятия. Времето, което за което се получават подкрепа дружествата от нас е около година. За какъв тип дружества говорим? В началото за предприятия в сектор на цифровата економика, мобилни технологии, интернет, електронна търговия, софтуер. Това бе в началото, но сега с откриването на новата сграда осигуряваме същите помощи и за дружество от сектора на търговията, туризма ще открием нова сграда, където ще работим с дружество от сектора на производството, които вече са започнали стопанска дейност. Както вече казах, подпомагаме около 90 дружества. 650 е, преки работни места бяха разкрити от тези дружества в Лисабон. И това е в разгара на най-лошата криза, която някога е има в нашата страна. Имаме около 80 ментори, наставници, които изпълняват много важна дейност. Те самите са предприемачи те подбират дружествата, с които да работи нашето сдружение. И те подпомагат дружествата ежедневно. Много често те са първоначални инвеститори или клиенти. Като ментори имаме администратори, изпълнителни директори, от най-големите предприятия в, държ... в страната. Предприемачеството се превърна за щастие в приоритет в Португалия и се насърчава много. Ние поставяме акцент върху заедостта сред младежите. Получаваме много помощ от изпълнителната власт, местната власт, пресата, медиите. Ние работим и с община Лисабон, и с други общини, които ни осигуряват сграден фонд, за да осигурявам помощ за малки и средни предприятия. Работим с около 30 дружества, като Microsoft, Pricewaterhouse, Cooper, които също ни оказват помощ. Нашите предприемачи са от 28 държави и работят на около 30 пазари. Стартъп Лизабон изпробва нещо, което според мен заслужава внимание не само в Португалия, а и в е, цяла Европа. Дружествата не растат заради иновациите си, а заради инвеститорите и клиентите. Пример за това е Постън и Силициевата долина. Много години дружествата от тази долина се създават в Бостън и след това се преместват. Това е въпрос, който заслужава внимание. Ние работим в Европа в сектора на насърчаване на науката и научно-развойната дейност, ноу-хау. Важно е сега да преминем на следващия етап. Да реализираме инвестиции в разработване на клиентела да превърнем научно-развойната дейност в продукти, които генерират работни места и капитал. Университетите в Португалия не са източник на предприемачество. Освен това, има и технически университети, които работят в Централна и Северна Европа. Инженерите, например, получават по-високи заплати, ако работят в чужбина. Безработицата в Португалия е много висока и е много трудно да убедиш някой да създаде свое собствено дружество, ако той смята, че може да получи по-висока заплата, ако се занимава с друга дейност. Това е проблем, по който работим. Повечето предприемачи са млади, средна възраст 28 години, те имат професионален опит. Много често те идват от големи дружества, като Маккензи, Голдман Сакс, далеко съобщителни предприятия, банки. Ако човек бъде съкратен, решава да създаде своя собствена фирма. Това е основният източник на предприемачи. Очевидно е, че при тях е момент в живота, в който могат да фалират при ако се наложи, защото това няма да застраши семейството им или пък техния дом. В Португалия разглеждаме въпрос за финансиране на предприемачите. Стартап Лиспан работи с университети и търсиме резултатни дейности – Академичният свят е идеален за създаването на продукт, но той не е идеален за създаването на предприятие, защото предприятието трябва да може да работи във външния свят, в съответния си сектор. Предприемаческият опит не е задължително да съвпада с академичния опит. Трябва да разработим екосистеми за стартиращи предприятия, както направихме в Лисабон. Получихме мандат комитета на регионите, да работим в тази насока. Разполагаме с мрежа от инкубатори в специализирани стопански отрасли. Всеки от тях работи с различни организации, различни ментори или наставници, различни инвеститори. Опитваме се да направим така, че общинските съвети и регионалните власти да играят ключова роля в контекста на предприемачеството. В дигиталната економика, в градската среда се опитваме да привличаме университети не само от Португалия, но и от САЩ и Великобритания. Опитваме се също да ангажираме и общините. Установяваме също така, че трябва да осигурим участие на големите играчи. Технологичните стартиращи предприятия не са просто източник бъдещи големи предприятия те са и важен източник на иновации. Големите предприятия в Европа трябва да си дадат сметка, че колкото повече иновации получават от стартиращи предприятия, толкова повече това ще има от полза в дългосрочен план. Ако разгледате закономерностите в Силициевата долина, Мисля, че в бъдеще Португалия може да се превърне в нейен съперник. Предприемачеството не трябва да се счита за даденост. Много идеи първо трябва да бъдат изпробвани, преди да бъдат введени. Нуждаем се от дружества, които да извършат тази роля идеи, които да бъдат задействани. Предприемачеството не е задължително да осигурява финансиране за това. Държавата също трябва да създава такава среда, която да позволява изпробването на идеи и на продукти. Това е първото поколение предприемачи в Португалия и в много други европейски държави. Може да имаме по-малко квалификации от конкурентите, но се опитваме да направим така, че продуктите на националния пазар да могат да са способни на международния пазар. Нуждаем се от международни стандарти и екологични стандарти. Това поколение се нуждае от по-новаторски подход на държавата, повече прозрачност, повече достъпност. Трябва да се отчитат повече стартиращи дружества, защото на тях и на МСП се падат 50% от работните места за периода 2008-2012 40% от малки и среден бизнес фалира. Държавната и европейската политика отговаря за насърчаването на заетостта и включително и за насърчаването на младите дружества и тяхното развитие. Миналия месец едно от нашите дружества, с които работим, спечели награда за младо дружество. Той е основано от португалски предприемач и получава подкрепата на стартап Лисбон, което е много насърчително. Нашата роля, нашата битка всеки ден е да направим така, че едно стартирато дружество в дигиталната економика да може да се превърне в дружество от европейски мащаб, което да е конкурентно способно в цяла Европа. Благодаря ви, господин Васконселос. Сега давам думата на доктор Оливер Фром от Уникасе Трансфер. Току-що научихме за ролята на университетите. Те има роля, която да играят, но понякога си има и ограничения на степента, до която могат да ни помогнат за растежа. Може и вие да вземете отношение по този въпрос по време на второто експозе. Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, vielen данк. Госпожо председател, уважаеми колеги депутати, благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред вас за това какво университета в Касъл прави. Миналата година университета беше отбелязан от местното управление като лидер в подкрепата на стартиращите компании и предприемачеството. И искам да ви разкажа какви са мерките и структурите, които са необходими според нас, ако искате да има повече новостартиращи дружества, предприятия след университета. На първо място ми се иска да очертая това как може да има по-голям брой такива стартиращи компании и на второ място какви мерки са нужди, за да стане това. И така, в една економика, основана на знанията, новите предприятия се създават посредством нови продукти, нови методи, нови процеси или нови хитри бизнес модели, които идват често от академичната сфера – било то посредством изследванията или интелигенти, интелигентни студенти, които разработват нови модели. Дори и тези, които напускат, напускат университета преди да го завършат, са научили нещо. От тази гледна точка университетите са важно средище за повече нововведения в бъдещето. Един конкретен въпрос е свързан с това, че подкрепата, за новите фирми трябва да бъде част от стратегията на университетите. Така че да има трансфер на знания, изследвания повече. Университетите вече знаят това, но то не е приложено на практика и не се разбира, че подкрепата за предприемането на нови а, фирми и дружества не е задължително обратно или не противоречи задължително на изследванията и научната сфера. И така в, нашите, в нашия университет се подкрепят и научните изследвания също. Това, което трябва да се направи, е да се разглежда систематично като част от културата на факултета всичко, което идва като моби за изследвания. Нещо, което трябва да се а, следи. Все, и това не означава, че всеки професор трябва да има фирма, но трябва да са отворени към идеята и да са готови някой, ако поеме а, една бизнес идея, да го подкрепят докато я развива. А, все пак университетите трябва да покажат своята значимост, а, като подкрепят такива идеи, тъй като и много средства се насочват именно към университетите. Изследванията, какво може да се направи от практическа гледна точка от резултатите от моята работа. Си, трябва да си зададат този въпрос изследователите. Как да се преобразуват тези резултати в практически приложения? Разглеждаме предприемачеството във всичките области, които преподаваме, не само в бизнес обучението, Предприемаческият подход е доста по-общ като идея. Трябва младите да могат да създават проекти, които да се осъществяват на практика, да могат да, да мислят и да действат като предприемачи. Това не е необходимо само когато създавате ново предприятие, но и дори да работите в социалната сфера или в една мултинационална компания. Трябва да можете да предприемате рискове, да оценявате ситуацията на риска. Смятаме, че всички университети трябва да приемат тази идея. При нас много по-лесно могат едни бизнес идеи да се осъществят, но ако кажете, да речем, че искате да, про... да подпомагате а, своите студенти да произвеждат дадени продукти, по даден определен модел. Трябва да съчетаете това и с идеите за иновации и изследвания. Инкубаторите не трябва да се управляват от трети страни. Ако имате такъв център за нови начинания във вашия университет, изпращате много ясен сигнал, че вашия университет а, има такава роля и приема предприемачеството като много важна своя роля, а не просто толерира някое друго ново предприятие на своя кемпус. Как трябва да се подкрепят университетските многоосновени предприятия. Да речем, може да има нещо, което да се разработи, но никой няма нужда от него като продукт. Това е риск, който съществува Особено когато изследователите си играят с някакви идеи дълбоко в тъмната лаборатория, без да прилагат каквото и да било на практика. Така че, ако искате да управлявате такива новостартиращи компании, най-важното е всяка една идея, колкото и да е сурова, колкото и да е първоначална, да бъде изнесена навън, да бъде тествана в практическия свят. И след това да има обратна връзка с хората от практиката, така че да не се скрият някъде някои изследователи да пишат бизнес план в продължение 6 месеца. Напротив, те трябва да отидат директно и да говорят с а, хората, които имат значение, които имат а, опит на практиката и просто да попитат. Ето, им, бих имал такъв продукт след еди си колко месеца, колко бихте платили за него? В нашия университет постигнахме голям а, успех с а, съревнования, конкурси за идеи. Просто идеи, не бизнес планове. А, идеята не е да се изберем най-добрата идея, ние така или иначе не знаем коя е тя, но а, да се чуе това, което имат като идеи студентите, да намери то публика. На второ място по важност е създаването на контакти между новостартиращите предприятия и установената индустрия, промишленост. Така че вече съществуващите предприятия могат да намерят интересни продукти или услуги в университета, които да подкрепят тяхната дейност. И така се изгражда взаимодоверие и съответно една много полезна мрежа за подкрепа. Имаме предприемачески съвет в университета, където младите обменят идеи, получават обратна връзка, създават мрежи за подкрепа, както и подписват договори. Има риск за пазара, но има и риск при финансирането. Доста беше казано вече днес по този повод. Няма да го повтарям, но едно нещо ще почертая, което, а, за което стана въпрос в последния панел краудфандинга, финансирането по интернет масово. А, това е много важен нов метод Разбира се, не е едно и също събиране по този начин на парични средства за един проект или за инвестиции. Осъществява се контакт с различните действащи лица на пазара. Нашите проекти използва използват този метод за на самото начало на проектите от 50 до 100 хиляди 000 евро могат да се генерират по този начин. Ние сме първия университет, който е основил такава платформа в Германия и така. По-нататък за тези прототипи и първоначални варианти на проектите може да се получи финансиране и от банките, защото банките виждат, че има хора, които вече са готови да заплатят и да и се интересуват от такива нови продукти. Така че, нека а, направя заключение с благодарности за вашето внимание. Благодаря много. Изключително интересна презентация. И накрая, последния оратор в нашия панел е от Белгия Карла Ван Стенберген. Имате думата за 10 минути. Добър ден, благодаря, че ми давате думата. Специални благодарности на господин Филип Дебакер за поканата по отношение на иновативните компании в Белгия. Material Life е белгийска компания, която е основана през 90-та година. Господин Стефан Крано, който все още е наш изпълнителен директор, е, е основател на компанията. Той започва компанията с четирима свои приятели от университета. Компанията се е разраснала значително. Листвахме компанията на NASDAQ малко по-рано тази година, но факта, че сме натраснали статута на малко и средно предприятие, не е променило фундаментално нещата за нас, защото продължаваме да си бъдем предприемаческа компания, искаме да развиваме технология, продукти, да изследваме нови хоризонти, какво може да постигнем с технологията, която развиваме в бъдеще. На второ място имаме амбицията да продължаваме да работим в технологичните, сферата на технологичните иновации. Вижда се от продуктите, които произвеждаме, ние работим в сектора на триизмерното принтиране. Виждате тук на картинката а, какво, как изглеждаше медицински шаблон през 90-те години, принтиран на 3D принтер. Виждате много грубовата е повърхността тогава беше полезна за хирурзите, за клиничните изследователи, за да продължат да подобряват лечението на пациентите. Благодарение на финансиране до голяма степен от Европейския съюз, продължихме да подобряваме, да усъвършенстваме технологията и по-настояще можем да принтираме предмети като този, възоснова на образни данни от медицинските изследвания. Това е нещо като шаблон за хирурзите и като основа за специализиран спрямо пациента имплант за отстраняване на специални дефекти, които се получават от най-различни заболявания. Както бе споменато, преди да навляза в етапа на научно-следователска и развойна дейност. Примера, който виждате на екрана, са слухови апарати, помощни средства за слуха. Това са някои от първите, които са се появили през последното десетилетие и е, това е изместило до е, крайна степен традиционно произвежданите слухови апарати с апарати произведени чрез 3D принтирането. По отношение на развойната дейност, тя е ключова за нашия бизнес. Инвестирали сме и продължаваме да инвестираме значими суми от оборота си в развойна дейност, но не можем изцяло да я финансираме самостоятелно. До голяма степен това финансиране идва от Европейския съюз, което спомогна за реализирането на много хубави технологии. Съвсем накратко, тъй като имам ограничено време, искам да разясня какво означава 3D принтирането. Това е производствен процес за произвеждането на предмети, което а, действа чрез наслагване на пластове, а не чрез изграждане на част по част на самия продукт, както е традиционното. 3D принтирането е а, напластяване слой по слой на дадения предмет. Ако искате да се занимавате с 3D принтирането, съществува въпроса как се прави това нещо. Цялата тази мода, която съществува по отношение на технологията за 3D принтиране, хората смятат, че просто трябва да си купят една машина, да натиснат едно копче и да се получи продукт, което определено не е така. В нашата фирма използваме поговорката, че машината ще произведе това, което и заредите, тъй че ако и заредите буклук, ще произведе буклук. Така че 3D принтирането може да се впише в различни бизнес модели. Най-очевидният модел е да се инвестира в закупуването на голям брой машини, те да бъдат инсталирани, да се наемат хора да работят на тях и след това да се произвеждат части, които да се продават. Това е един от начините, по които можете да започнете бизнес в сферата на 3D принтирането. Но това не е единствения начин. С цифровизацията на економиката виждаме важни други възможности за започване на бизнес в 3D принтирането. Едното е изграждането на онлайн платформа, при която наистина се а, открива възможност за проектанти, те да си качват а, проектите, а след това те да бъдат изграждани и продавани и оттам да се генерират нови бизнеси. Виждали сме клиенти на нашата онлайн платформа, които са разширили дейността си от това да принтират продукта за себе си и за семейството си към това да стартират бизнес, така че продукта да се разпространи в цяла Европа, дори и извън Европа. Е, са го постигнали благодарение на такава платформа, която им е била предоставена като възможност. Няма значение какво произвеждаме, някакви медицински устройства или приложения за индустрията или бизнес към клиент. Ключовото нещо е качеството на това, което произвеждаме, тъй като все още говорим за сравнително нова технология. Има определени капани, определени опасности и недостатъци на технологията които не са отстранени. Ние се опитваме да ги опознаем, да ги отстраним, но независимо от това, независимо от предизвикателствата, които, пред които сме изправени, трябва да гарантираме качеството на продуктите, които доставяме на клиентите си. Искам сега да премина към друга тема. Ще оставя историята на Materialize и ще говоря за компанията като място, където се раждат нови компании. Ще поговорим за предизвикателствата, които стоят пред новаторската компания, независимо дали е малка, средна или голяма. Мога да посоча и някои законодателни предизвикателства – с триизмерното принтиране идва и възможността да се отпечата какъвто и да било ам, проект, да се сканира предмет, той да се подложи на обратно инженерство, т.е. да се разложи на съставните си части и да бъде принтиран на 3D принтер. Ето виждате, това е Супер 8 кубът. Той бе повод за съдебно дело срещу частен проектант, който е направил модел на този куп и го е принтирал на 3D принтер. До днес законодателството е особено неясно по отношение на нашата наказателна отговорност като производител, т.е. да станем уязвими към обвинения за кражба на интелектуална собственост. Устройството, което виждате на екрана е тъй наречения хирургически шаблон. Това е продукт, който се отпечатва на триизмерен принтер въз основа на а, образната диагностика на пациента, което е огромна помощ за самия хирург, който върши, който осъществява ортопедична хирургия, за да е сигурен, че когато оперира щупена кост, това виждате, че е а, щупена бедрена кост. Виждате размера на импланта, който ще използва е правилния размер. Това му помага да разбере, че импланта е правилния размер. Защото по време на операцията той има ограничено време, не може да оперира безкрайно. И по този начин риска от инфекция се свежда до минимум и времето за възстановяване също се съкръщава. Голямото предизвикателство е, че има нов проекторегламент за медицинските изделия, където има повече разпоредби по отношение на персонализираните медицински изделия, което от гледна точка на нас като реномиран играч в индустрията ще е, е, предизвика известни проблеми за безопасността на пациента, тъй като няма предвидена законодателна среда по този регламент за изграждане на специфични за пациента медицински изделия, които да се прилагат към широк набор от пациенти. На следващо място трябва да се преоцени концепцията за персонализация. Трябва да е ясно, че Законодателите трябва да разбират огромната добавена стойност за пациентите с редки болести, и също така да се гарантира, че има възможност за производство от страна на производители на такива изделия на европейския пазар, а не толкова на националния пазар, защото достъпа до пазара за тези много новаторски медицински изделия е много труден понякога. Тук виждаме някои типични закавка ситуации. Например, Европейския съюз подпомага финансово, но възможността да може да се направи нещо, което искаме да направим, ако бъде финансирано или се финансирано разработването на технология, но след това няма законодателна рамка в, в контекста на която да се продават тези изделия, това е абсурдна ситуация и е много жалка ситуация ще се получи така, че много хора, които е можело да се възползват и то сериозно от новаторски медицински приложения, има е отказан достъпа до такива продукти. Това е имплант, бедрен имплант в тазобедрената кост. Принтирането на такъв имплант отнема 5 часа, но проектирането му отнема 95 часа технологията е финансирана 6 години в университета в Лювен с сътрудничеството на Materialize и с нашата дъщерна фирма Mobile Life. Помогнали сме на пациенти в Европейския съюз с този продукт, но сега по силата на законодателството в Белгия, закона за социалното осигуряване, е отказан достъп на тези пациенти до този продукт а, тъй като ние не можем да си позволим да продължим да произвеждаме този продукт. Ако се преодолее тази типично белгийска бариера, вероятно ще се сблъскаме с подобен процес в другите държави членки. И това само по себе си е проблема, би трябвало да се намери неговото решение. На последно място, съвсем набързо, искам да ви покажа онлайн приложението, което сме разработили в индустрията с скоби и различни захващащи устройства, ако продължим а, да продаваме тези продукти, ще имаме доста предизвикателства. Аз назовах 4 от тях. А, имам още много, но мисля, че трябва да прекратя сега с изказването си. Благодаря ви. Grazie, abbiamo anche raccolto la sua preoccupazione per la normativa che riguarda. Благодаря ви. Отчитаме това, което казахте за законодателството за медицинските изделия. Но не това е мястото. Така или иначе се отбелязахме казаното от вас. Запознати сме с законодателството, което се преразглежда. Господин Дебакер. Благодаря на тримата гости за добрите експозета. От вашето изказване е ясно, е, че трябва да чуем мнението на практиците. Хората, които работят с законодателството, което се твори тук, в парламента и европейските институции. От това, което казахте, е ясно, че макар и ние да се опитваме да отчитаме много неща, включително и ролята на новаторските МСП-та, не винаги постигаме големи успехи. Ето защо имам няколко въпроса относно преноса на технологии. Европа все още не успява да превърне патентите в продукти. Поне успехите не са толкова добри, колкото в други райони. Предприятия са много инициативи, университети, научно-следователски центрове подготвят кадри и отдели, които да им помагат, но това е доста трудно. Има и мерки, които се предприемат на национално и европейско ниво. Смятате ли, че трансфера на технологии трябва да стои близо до университетите и научните центрове? Или смятате, че изграждането на мрежа в национално и европейско равнище е добра идея? На второ място, във връзка с въпроса, който потигнахте няколко от вас, веднъж като един продукт е на пазара, вътрешният европейски пазар не е завършен все още, което много ни притеснява, включително и на фоната на кризата днес, която води до тенденции към протекци... протекционизъм а не отваряне на пазара. Това е нещо, което трябва да бъде взето предвид. И на последно място, въпрос към Materialize. Вие сте изминали целият път от малко предприятие до регистрирано дружество. На кой етап ви бе най-трудно? На кой етап от растежа ви бе най-трудно? По отношение на достъпа до финансиране, до реализацията на продукцията на пазара, Дали сега, когато вече сте едно установено дружество, все още имате затруднения? Опитайте се да минете през целият етап, да следите къде бяха най-големите ви проблеми. В началото, в средата на растежа. Госпожа Калас, благодаря ви за експозетата. Моят въпрос касае един законодателен акт, който се обсъжда сега защита на търговските тайни. В оценка на въздействието комисията твърди, че за малките и средни предприятия и стартиращи предприятия, тъй като те не разполагат с голям паричен ресурс за защита и опазване на тайните си чрез патенти. Споделяте ли това виждане? Или Смятате, че подобно опазване на търговската тайна може да доведе до пречки пред пазара. Господин Гробачич, ще говоря на матерния си език. Благодаря. На първо място искам да питам господин Валко Ансеса, за инкубатора, за инкубаторите, които насърчава неговото дружество, които работят в Лисабон. И се питам, пред какви проблеми сте изправени? Казахте, че младежите не искат да се създават своя собствена фирма поради редица различни причини, които споменахте. Една от тях бе ниската заплата – Разбира се, заплатата не е основният въпрос, тъй като те самите ще бъдат свои работодатели. Но поне така разбрах насъщността на вашето изказване. Можете да ми кажете какви са причините за липсата на развитие, за липсата на възможности пред стартиращите предприятия? Имаме въпрос към доктор Фром. Казахте, че наближава края на един период, в който научните работници трябва да създадат своя бизнес план и да определят как да развият дейността си. Можете ли да ни кажете каква следва да е ролята в момента на учените на бизнес фронта, а също и по отношение на развитието на бизнеса? И на последно място въпрос към госпожа Стенберген. Когато развивате своя собствен бизнес, смятате ли, че е важно да имате по-силна регулация от Европа или по-малко регулация? премахване на ограниченията, които понякога крие регулацията. Искам да чуя вашето мнение като предприемач по този въпрос. Благодаря, господин Зоминио. И аз ще говоря на матерния си език. Искам да поздравя всички лектори, експозетата им не дават надежда за в бъдеще. Дават ни гаранции, че макар и трудно ще е възможно Европа да бъде на ключова водеща позиция по отношение на индустриализацията в международен план. Лисабон стартап има два силни момента подпомага предприемачите и самата тя е предприемаческа структура – в смисъл, че създава мрежа, един вид франчайз на своята философия, която се проповядва и в други португалски градове. Чрез партньорство могат да се създадат подобни мрежи в цяла Европа. Според мен, Европа трябва да търси партньори и да намира предприемачи за всеки партньор. Искам да попитам, какво очаквате от инициативите и законодателните актове, които идват Европейския съюз, с цел подкрепа на тези мрежи, защото те са вече много важни. Каква подкрепа съществува сега и какво липсва в момента, тъй като това е много важен въпрос по който искаме да чуем мнението на лекторите. Благодаря, ако няма повече желаящи за въпроси. Последни изказвания от президиума, по няколко минути на човек. Господин Васконселос. Ще се опитам да отговоря на въпроса за пречките пред предприемачеството и защо няма повече предприемачи. Практиката ми, няколко годишната ми практика в областта сочи, че има хиляди причини. Има някои, които можем да помогнем да бъдат променени, които не са тези свързани с социалното съзнание и нежеланието за поемане на риск и страха от фалит. Но това, което вие като нормотворци и политици може да промените с пречките, законодателните пречки пред достъпа до финансиране. В Португалия е важно не само да се създаде едно дружество, но и да се ликвидира без това да носи сериозни разноски. Начинът по който се създават и ликвидират дружествата е тясно в... Ако вземем предвид резултатите, може би много от вас не знаят, но в Лисабон, Португалия искаме краткосрочни резултати заради економическите проблеми в момента. Ето защо ние работим с университетите, на практика с всички. Те започват да проявяват интерес към предприемачеството. Казват на младежите, които искат да работят за големите предприятия, че има и друг вариант. Сами да се създадат фирма. Така ще могат да реализират своите собствени мечти, а не мечтите на другите. И мисля, че това започва да носи плодове. Преди три години ако попитам в университета колко студенти искат да създадат своя собствена фирма, само 4-5% бяха, а сега са около 40%. В Лисабон в миналото хората иска да работят за дружествата от Wall Street, Goldman Sachs, големите играчи. А сега, когато завършват университета, младите искат стабилни работни места. Така че има промяна. Наблюдава се такава. Искам да благодаря господин Цариния за неговите коментари. Ние работим с общината в Бъргър. Създаваме партньорство с други португалски дружества. Относно европейското подпомагане, не сме получили един фонд европейско финансиране до момента, нито от комисията нито и от централната власт, поради редица причини. Не защото имаме нещо против, а поради факта, че Лисабон заради районите на конфергенция няма достъп до всички форми на финансиране. Плюс това в Лисабон има съсредоточие на университети, най-голям брой научни работници, научи, и предприемачи за потенциални технологични стартиращи предприятия. Мисля, че това обяснява факта защо в Лисабон женим толкова успехи, но не сме получили нито едно еврофинансиране. Ако искате да промените това, ще стимулирате силно създаването на работни места в Португалия и в Европа. Ще отключите потенциала на хиляди младежи. професор Фром. Попитахте къде са трудностите за развитие на един проект от патент до продукт, който се предлага на пазара. Когато университета произвежда нещо, което подлежи на патента, той не е близо до пазара и той трябва да докаже, че откритието ще даде резултати. Преди да се стигне до реализацията на продукта. Това е дълъг, тежък път. Принципно, университетите или нямат пари, няма държавна помощ или пък ученето не разполагат с квалификациите да разработят подобен проект. Има научен проект, стаден резултат и се иска валидирането на проекта и реализацията му на пазара. Това изисква допълнителна дейност, усилия. Говорим за два съвсем различни свята. Валидирането на проекти е много малко свързано с работата на учените. Нуждаете се от бюджет и от квалификация. Така че метода трябва да получава помощ, да има и финансов ресурс, който е свръхсилите на университетите понякога. Това е много рисково. В Германия наскоро бе, бяха отпуснати средства – но освен да подпомагаме чистата наука, се нуждаем и от подкрепа за фазата на изпробването на продукта, която в момента просто липсва. Що се отнася до другите пречки? Най-основната е въпросът дали научните работници, студентите могат да се превърнат в предприемача за кратко време за половин година. Със тен дъх следим този процес. Накрая, може би, човека ще е съвсем различна личност. Влиза през вратата като учен, излиза през нея като пазарен играч. Така или иначе, винаги има много пречки всеки проект е изправен пред различни пречки. Много трудно е да се намери универсално решение на всички проблеми. Трябва да се осигурят правилните консултации и съвети в самото начало на проекта. Без даден въпрос за ролята на научните работници, те трябва да са наставници по време на първоначалния етап – ако те проявяват интерес, разбира се, те трябва да развият и бизнес дейността. Има възможност в университета да се получи финансиране, като цяло, но трябва да се осигури съфинансиране от дружествата, за да може да има достатъчен поличен ресурс и се реализира всичко. Благодаря. И не на последно място, Карла фон Стенбергер. Благодаря. Въпроса за достъп до финансиране и какъв е нашия опис в това отношение. И дали беше по-трудно, когато бяхме малко предприятие или като по-голямо. Трудно е да се окачестви едното като по-трудно от другото. Просто трудностите са съвсем различни. В началото една стартираща технологична е, компания, фирма няма история, за да докаже своята натежност и да гарантира на инвестициите си, на инвеститорите си възвръщаемост. Това създава своите проблеми. Като средно предприятие, мисля, че въпросите и а, е, исканията за анализи от инвеститорите се местят а, от въпроса какъв е потенциала към въпроса къде е възвръщаемостта, какви са резултатите, които можете да гарантирате. И това е трудно, ако се занимавате с дългосрочно изследване и а, дори с проектите, които сте разработили, трябва да създавате пазари за тях, за да може да ги продавате. Като голяма корпорация смятам, че сме изправени пред реалността, че няма свободни пари и натиска от тези, които вече са инвеститори на, основ... на основата на историята през последните 20 години, натиска се увеличава. Те искат да видят резултати от инвестициите, които са направили и това, че ще изпълните обещанията си. Така че не е лесно за мен да кажа кое е по-трудно от другото, но има въпроси, които виждаме без значение колко сме големи. И имаше въпрос за това къде са тайните, как може да се разработи правилното законодателство. Да, наистина има много усилия и разходи а, при разработването на нови продукти, но има и много добра възвръщаемост. Ако искате да регистрирате патент, трябва да приемите един ден, че всичко това ще бъде видимо. Патентоването става все по-трудно. Има гласове, които казват, че явления като Big Data ще увеличат тази трудност. И това кара не само малките, но и големите компании да се преориентират и да преразгледат своето портфолио от продукти, за да могат да не са толкова атакуеми на основата на достъпността на данните. Имаше един последен въпрос за това какво е гледището ни, дали ни трябва по-силно регламентиране или дерегламентиране, дерегулация. Няма как да дам ясен отговор. Смятам, че когато се занимаваме с обществения ред, когато говорим, да речем, за безопасността на пациентите, мисля, че никой не може да отрече необходимостта от стриктни правила и закони и твърда регламентация за всички, които използват такива технологии. Също така това, което чух, беше, че не е честно за някой не е от двама души да попълни 44 формуляра, за да наеме трети. А, не смисля, че това е невярно. Така че трябва нормативната уредба да е твърда при въпросите за обществения ред, но в същото време да не прекаляваме с правилата, защото тогава убиваме предприемаческия дух. Благодаря. Извинявайте, че трябваше да напомня за времето още веднъж, но за съжаление изтече времето ни. Не знам дали господин Дебакер иска да се изкаже накрая. Максимум две минути, моля ви. Ще бъда наистина много кратък, защото всички, които чухме, се изказаха ясно, с изключително ясно послание за ролята на МСП в економиката. Чухме как все още им пречат сложните нормативни уредби, но също така и фрагментирането на законодателството на национално равнище. Чухме и за важната роля на частните инвеститори, която те могат да изиграят, както рисковия капитал, така и за иновативните предприятия. Също така говорихме и за дългосрочния план, не за някакви бързи решения и времени, изграждане на промишлеността на утрешния ден. Така че мисля, че в последния панел много ясно чухме, че технологичният трансфер е изключително важен, за да могат фирмите да използват последните технологии, които съществуват и а, че законодателството понякога наистина пречи на новите продукти. Това е съвсем накратко като ам, Мога да обобщя и ще приема всички коментари в моя доклад, който изготвям на, по повод на зеления път и в заключение наистина се надявам един а, силен доклад да изготвим и така да подпомогнем МСП. Благодаря много. Благодаря на всички, благодаря на експертите. Ще се срещнем отново в 3 часа.